Care колеги кари колеги, бонжурно. Добро утро, колеги. Бих искал да кажа добре дошъл на председателя на Европейския съвет, на председателката на Европейската комисия след извънредното заседание на Европейския съвет на 17 до 20 юли 2020 година Съгласно член 154 на нашия правилник ние свикахме извънредно заседание на Европейския парламент, което започва днес в 9.30. Ние ще обсъдим плана за възстановяване и многогодишната финансова рамка 2020 до 2027 година. С днешното извънредно заседание ние подновяваме работата след предходното заседание. Вие сте получили протокола, има ли коментари? Има ли и коментари по дневния ред? Ако няма, дневният ред се приема и ще бъде оповестен на нашата веб страница. Протоколът и текстовете приети на заседанието на 8 и 9 юли, също са ви предоставени. Ако няма коментари, се приемат. Има няколко съобщения. Мануела Рипа е избрана в Европейския парламент на мястото на депутата Клаус Брукнер – от 16 юли 2020 година нататък. След решението на Европейския съвет от 19 септември 2019 година и в светлината на решението на хунта електорал, както и трибунал Сюпремо, парламентът отбелязва, че Хорди Ерандо – замества господин Ориел в Европейския парламент ефективно от февруари 2020 година. Нека също така уточня, че тези колеги ще се ползват от всички права, свързани с тяхното членство в Европейския парламент. Нека пристъпя към съобщенията на председателя. Господин Випа става член на комисия ИТРЕ и СЕДИ. Благодаря. Сега бих искал веднага да премина към дневния ред за днес, а именно изявления на Европейския съвет и на комисията. На господин Вебер иска думата. Заповядайте. Correct. Господин председател, уважаеми колеги, преди да пристъпим към темата, искам да обърна внимание на една неотложна тема, а именно положението в Средиземно море. Военните действия от турска страна, както и решението на Турция за света София. Това е един паметник на помирението – но сега неговата функция ще се промени. Това са действия от турска страна, които ни притесняват, като искам да подчертая, че това не е само конфликт между Турция и Гърция, това е европейски проблем. За това се обръщам към председателя Шарл Мишел, към госпожа Урсула Фондерлайн. Ние трябва да излъчим ясно послание за това, което се случва във водите на Кипър. Мисля, че е време да се предприемат действия, да се помисли за санкции срещу Турция. Трябва да предприемем действия и то сега. Благодаря, господин Вебер. Обръщам се към колегите, които са тук. Искам да напомня на всички, моля ви, служете си маските в съответствие с решението ни. И тъй сега давам думата на председателя Мишел. Заповядайте. Господин председател, дами и господа депутати, четири нощи и четири дни прекарахме в много сложни преговори по много сложни проблеми. Споразумяхме се за европейският бюджет и инструмента за възстановяване. И аз смятам, че това е исторически момент. Работихме бързо по спешни въпроси. За само два места се споразумяхме за суми от порядъка на повече от 1080 е, трилиона. Отговора на Европа е много по-мащабен, отколкото отговора на Китай или Съединените щати относно последиците от пандемията. За прав път е, в историята решихме да направиме колективен заем за пръв път нашите средства ще бъдат и насочени за постигане на амбициите ни в областта на климата и бюджета ще бъде тясно свързан с зачитането на правовата държава. Време е да действаме. Скъпи колеги, днес съм тук пред вас с, с, с тази договореност, постигната с е, единодушие от 27 държави. Разбира се, това е една много амбициозна сделка за Европа, която е балансирана и която е много мащабна. Защо? За, защото тя ще насърчи постигането на трите цели кохезия, сближаване и е, климатична неутралност. Първо, е, възстановяването, инструмента за, за възстановяване ще, бъд, ще има за цел да преодолее последиците от пандемията в размер на 672 милиарда, от които 36, 360 заеми и 312 безвъзмезни помощи. Ние обаче ще под, подсигуриме, защото тези средства се разходват с, съгласно правилата. Бюджет МФР ще бъде от 1074 трилиона. Целта е да, пост, е постиг, е да постигнем сближаване на европейските държави, да намалиме разликите. Разбира се, проблема на МФР и много от вас ще го подчертаят, че има много намалявания на бюджета спрямо първоначалните предложения. Но отпорната точка бяха средствата, които раз, разходваме до сега. Но ще видим, че всъщност от тук нататъка МФР ще има допълнителни средства които ще се добавят към мобилизираните средства за други цели в областта на цифровизацията, Ерасмус и така нататък. Също така предлагаме и един специален резерв от, за последиците от Брексит. Независимо дали ще има сделка или няма да има сделка, ще трябва да помогнем на страните и секторите, които ще понесат последиците от Брексита. Знам, че има и, друг, и друга тема, която е в центъра на вашето внимание и, а, кои, и която обсъждахме а, в. А, по време на самите. Ставаше, става дума за отстъпките на една страна и четири други страни. И а, постигнахме решение и по този проблем. Сега искам да се върна към собствените ресурси. Обсъждахме и официално, и неофициално проблемите, свързани с собствените ресурси, които според нас са от огромно значение и те могат да бъдат е, един кръговрат в историята на Европа, в бюджетната история на Европа и е, можем да, да постигнем нещо, което до сега не сме постигали. Затова приехме и график и също същевременно е, добавихме към пред, първоначалното предложение на е, комисията е, с тези средства ще можем да погасяваме предсрочно заемите и по този начин ще насърчаваме взимането на решение. Е, по този начин и парламента, и държавните ръководители ще се чувстват по-отговорни. Става дума за от една страна данък е, по границите, свързан с въглерода, е, данък за пластмасите, и другите данъци. Всичко това ще бъде обаче обект на дебат, на демократичен дебат тук в Европа, но също така в националните парламенти, тъй като това са от, от, въпроси от основно значение за бъдещето на Европа. Както и въпроса свързан с ролята на Европейския парламент. Предполагам, че ще го обсъдиме тук. Е, за... и ос, особено е, ролята и становището на парламента относно инструмента за възстановяване и устойчивост. Става дума за е, член 11 от нашите заключения, точка 11 от нашите е, заключения и контрола относно разходите по този инструмент. И още един проблем, който е в центъра на нашето внимание от е, от е, пет години съм член на Европейския съвет като министър-председател на Белгия, а сега като председател е, на Европейският съвет. Продължение на пет но пет години работихме. И тук в продължение на пет дена обсъждахме също така въпроса, свързан с правовата държава. Обсъждахме го очи в очи това е, е много важна тема. И за това записахме условия, е, които свързват бюджета, средствата с зачитането на правовата държава. Освен Европейският парламент и Европейският е, съвет – ще трябва да разглежда многократно тази тема, тъй като, както казах, това е основна тема, това е жизненно важен проблем за Европейския съюз. В заключение, дами и господа, искам да кажа следното. Преди няколко дни е, отбелязахме повече от 600 000 смъртни случаи от COVID-19. COVID-19 е, обърка начина по който функционираха нашите общества. Неща, които ни се виждаха невъзможни преди няколко месеца, се наложиха. Да, да наложиме ограничения на е, гражданските свободи. Е, Нашите здравни системи бяха поставени под натиск, но трябва да видим какво, как да продължиме от тук нататък за всеки един гражданин на Европ... Европейският съюз. Договорката, споразумението, което ви представям днес е един, една бюджетна сделка, но това е нещо много повече. Това е смисъла, това е насоката, която искаме да дадем на европейският проект. Мисля, че това е един исторически момент, но нека не забравяме, че има и, има и един романтичен момент в това решение. Просто ние за първ път ще направиме един колективен заем. Е, колективен заем, който ще бъде разходван в рамките на 30 години. Това е като нещо като преповтаряне на ангажимента между нас за следващите 30 години. Е, за това е сигнал, който изпращаме на нашите граждани. Сигнал, който изпращаме на останалия свят. Европа е права, Европа е устойчива. Благодаря, господин председател Мишел. Давам думата на председателката на Европейската комисия, госпожа Фандерлайн. Имате думата. мил. 600 хиляди. 600 хиляди са жертвите на този вирус убиец. 600 хиляди живота бяха прекратени пред, предсрочно. 600 хиляди недописани истории, 600 хиляди непълни семейства. Този брой, тези 600 хиляди жертви завинаги ще останат в памета и в сърцата ни. И за съжаление, както знаем, пандемията все още не е приключила. И зад тази тъжна статистика виждаме е, потрясяващите последици за економиките ни. Съгражданите ни, дружествата ни, всички страдат и всички се борят. Пандемията ни засегна в началото на годината. Нека да си припомним тези дни, да си припомним а, статистиката на увеличаващия се брой на заразените, увеличаването на броя на загиналите. Чухме много натъжатващи думи, критики за държавите на юг и държавите на север дискусиите около евро, около коронабондовете, кои, коронооблигациите, които доведоха до раздори и обидни думи. Имаше много малка координация и много голяма част от решенията, които се взеха, бяха на междуправителствен принцип, т.е. без действие на европейско равнище, без участието на Европейския парламент. И искам също така да ви припомня, по това време нямаше и съгласие по общият бюджет на Европейския съюз за две години след представянето на приложението от страна на Европейската комисия. Ето защо Европейската комисия излезе с европейско предложение – за да избегнем рефлексите и проблемите от миналото, ние предложим един европейски план за възстановяване на Европа. Планът Next Generation EU. Уважаеми членове на Европейския парламент, всички сме наясно, че Европа все още не е излязла от кризата. Но вече започва да се вижда светлината в края на тунела. Тази седмица бяха преодоляни не само табутата и предразсъдиците, но преминахме и един много важен етап в развитието на Европейския съюз. 27-те държави членки успяха да запазят своето единодушие, подкрепиха Европейската комисия и взеха решението да се обърнат капиталовите пазари, за да финансираме възстановяването си от най-тежката криза в историята на Европейския съюз. Чрез Next Generation EU разполагаме с уникален инструмент за възстановяване с размер от 700 750 милиарда евро. Тези 750 милиарда евро ще се използват за подпомагане на най-тежко засегнатите тези 750 милиарда евро ще се използват за оздравяване на вътрешния пазар, за инвестиции в Европейският зелен пакт, в цифровизацията, в модернизацията на единния пазар, в подобряване на възможността ни за устояване на бъдещи кризи. Разбира се, Постигнато на споразумение между 27 държави членки по толкова уникален инструмент с толкова огромен размер е огромно предизвикателство и са нужни както смелост, така и политическа воля. И разбира се, човек трябва и нещо да получи и нещо да даде. Всички знаехме, че няма да ни е лесно. Но ако нещо си заслужава, си заслужава и да се бори човек за него. И бих искала да, бих искала да благодаря на Шарло за отличната организация, за подходът на взаимно доверие, който приложи, за което ви благодаря. Му благодаря най-искрено. И виждате ли, докъде ни доведе европейският дух? Доскоро някои настояваха да няма никакви безвъзмезни средства, само заеми. Но днес разполагаме с споразумението, благодарение на което в Next Generation EU се предвиждат 390 милиарда евро по формата на безвъзмезни средства, допълнени от 360 милиарда евро под формата на заеми. И да, предвижда се по-малко безвъзможни средства, отколкото Европейската комисия предложи предварително. Но ако вземем правил, къде започнаха а, преговорите ни, това са това е огромна промяна и ще ни позволи да постигнем отлични резултати. Това е програма за възстановяване, която се вписва в цялостната визия за бъдеще на Европейския съюз и отговаря на специфичните всяка държава препоръки. И тъй като говорим за европейски инвестиции в Европейския съюз, е от ключово значение Европейският парламент да изиграе своята ключова роля като съзаконодателен орган Европейският парламент ще е, взима пълноправно участие в организацията на инструмента и начинът по който той ще се приложи. Европейската комисия ще е, приложи пълна прозрачност, включително и чрез готовността си за структурирана диалог по приоритетите и разходите и под формата на редовен диалог за националните планове и цялостното изпълнение на механизма. По този начин заедно можем да гарантираме, че инструментът Next Generation EU ще доведе до резултати там, където наистина има нужда от, от подкрепа този начин ще гарантираме и че е, Next Generation EU ще подкрепи цифровизацията. 30% от Next Generation EU и от меж... и многодишна финансова рамка ще, се... ще бъдат заделени за действия в областта на климата. И ако успеем да постигнем е, очакванията си New Generation EU ще се превърне в един от най-големите инструменти за инвестиции на световно равнище, за инвестиции в 5G, в инфраструктурата, в промишлената цифровизация, в възобновяеми енергийни източници, устойчив транспорт, енергоефективни сгради и всичко останало. И по този начин и ще се преборим с измененията в климата и ще се модернизираме. Този инструмент също така ще подкрепи и нужните структурни реформи, които да ни направят по-устойчиви. И сме правили също така и фонда за справедлив преход, с който да подкрепим хората, регионите и отраслите, пред които пътят е по-дълъг. Знаете, че аз исках дори повече, но споразумението постигнато тази седмица гарантира 125% увеличение на фонда за справедлив преход, който ще бъде в размера на 17,5 милиарда евро. И тази сума ще доведе до истинска промяна на място. Уважаеми членове на Европейския парламент, големият печеливш от съвета са новите собствени ресурси вече разполагаме с единодушно споразумение за нуждата от нови собствени ресурси. Разполагаме също така и с ясен график и тези нови собствени ресурси са пряко свързани с плащанията възстановяването на средствата. И това е огромна стъпка напред, за която настояваха много отдавна и комисията, и Европейски парламент. Вече нямаме време за губене. Европейската комисия ще излезе с пакет от предложения за нови собствени ресурси, които ще включат цифровият данък. Ще предложим също така и механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите. Също така ще преразгледаме и схемата за търговия с емисии, като въглеродният, корекциите за въглерода и емисия трябва да вървят за газа ръка. Трябва да поставим истинската цена на въглерода навсякъде в нашата економика и трябва да облагаме адекватно въглеродните емисии в трети страни, за да гарантираме, че сме и устойчиви и конкурентоспособни на световно равнище. Уважаеми дами и господа, позволете ми да се спра на още една тема, която е в сърцевината на това, което представлява Европейския съюз, а именно нашите ценности. Тези ценности, включително и спазването на на принципите на върховенството на закона е сред основите на Европейския съюз. И тези ценности са задължителни и безценни. Европейският съвет заяви ясният ангажимент за спазване на върховенството на закона и защита на финансовите ни интереси. И аз не само, че горещо приветствам този факт, защото е от първостепенно значение предвид, е, че се предвижда отпускането на повече обществени средства от всякога на европейско равнище чрез е, механизмът Next Generation EU. Но чрез е, този пакт Европейската комисия ще може да предприеме последващи действия. Ще преразгледаме предложенията си за механизма за правовата държава, предложен през 2018 година. И ще работим заедно с, с, с законодателните органи, за да гарантираме, че предложението ни от 2018 година ще бъде възприето и в случай на нужда ще бъде подобрено. Закрилата на бюджета на Европейския съюз и спазването на принципите на върховенството на закона вървят ръка за ръка. Ето защо трябва да направим всичко възможно, за да защитим европейските средства а, чрез ускоряване и подобряване на борбата срещу злоупотребите, чрез по-добра система на контрол, включително и чрез създаване на база данни, която да ни даде възможност кои, да знаем кои са крайните бенефициери на европейското финансиране. Ще работим в тясно сътрудничество с Европейски парламент, за да гарантираме, че това ще се случи още през идните седмици и месеци. Уважаеми членове на Европейския парламент, в началото казах, че споразумението, постигнато на заседанието на Европейския съвет, е светлината в края на тунела – но със светлината идва и сянката. И в а, този случай сянката е под формата на много съкретен дългосрочен бюджет на Европейския съюз. Бяха взети тежки за, решения по много програми, които имат много голяма добавена европейска стойност, като например програмата Хоризонт Европа програмата за основна е, услуги в здравеопазването и програмата InvestEU. Да, средствата по всички тези програми бяха увеличени, но със сигурност не бяха увеличени толкова, колкото ние искахме. И смятам също така, че средствата ни за, за външни дейности са особено притеснителни. Не бива да забравяме, че е, ценността, че стойността на европейските програми далеч надхвърля финансовата им стойност. Да, успяхме да избегнем допълнителните съкръщения, които искаха някои държави членки, но а, тази многогодишна финансова рамка е труден хаб за преглъщане и знам, че Европейски парламент споделя това виждане. And here again, we should also... И тук би трябвало да се замислим откъде идваме. Трябва да си отговорим на този въпрос преди да направим следващата крачка, защото в този бюджет ние загубихме около 70 милиарда заради Брекзит. Една голяма държава членка напуска но добрата новина е, че ние успяхме почти да запълним цялата празнина, като всяка държава членка ще плаща повече. Освен това, сега имаме без безпредседентна възможност да използваме 1,8 трилиона. Това е почти 30% от брутния национален доход в Европейския съюз. Ние можем да използваме този финансов инструмент. Нима някой друг по света може да се похвали със същото. Дами и господа, сега имаме шанса да постигнем нещо от историческо значение в Европа. Натискът на кризата ни помогна, да, ни помогна да отворим врати, които бяха затворени прекалено дълго. И колкото и да е тъжен повода, това представлява прекрасна възможност за европейската общност. Преди 10 години европейската и финансова криза беше повод да спасим срива на единната валута, но последиците за обществото бяха катастрофални. Разликите между стандартите на живот в европейските държави значително се увеличиха. Хора, младите хора бяха принудени да напуснат страните си разликите в възнагражденията да продължават да растат и са осезаеми и до днес. Днес действаме съвсем различно и в много отношение по-добре. 750 милиарда евро, по-голямата част от които ще бъдат под формата на безразместни средства. Това е отлично, прекрасно послание на солидарност и готовност за реформи. Но инструментът Next Generation не се свежда само до финансови средства. През миналите кризи европейски, държавите членки заобикаляха европейските институции отчасти поради липса на доверие. Или казвам с други думи, нямаше никакъв диалог и никакво право на участие в взимането на решение за Европейския парламент. Днес обаче нещата изглеждат по-различно. Този път разчитаме на единството и Европейската комисия настояваше това да се случи, го направи чрез интелигентното си предложение. Благодарение на механизмът Next Generation EU, всички държави членки ще бъдат в състояние да помогнат на гражданите си и на предприятията си без да изчерпят напълно средствата в държавните хъсни. Инструментът Next Generation EU се основава на общностният метод и по този начин ще подобри сплотеността ни. Този път отговорността за бъдещето на Европа и за възможностите за бъдещето на нашите деца на раменете на всички ни. Това е тежък товар, който заедно ще поемем с готовност да носим отговорността и с гордост. Да живее Европа! Благодаря, Благодаря, сега преминаваме към изказванията на политическите групи от името на НП господин Мафред Вебер. Господин председател Сасоли, господин председател Мишел, госпожо председател Урсула фон дер Лайен. Основното, което разбрахме от заседанието на съвета е, че отново имаме солидарност, защото видяхме какъв е ужасяващия сценарий – на национализма и егоизма. Затова много се радваме, че чухме едно ясно послание за обединеност. 27 държави членки дадоха своето съгласие. Затова искам да благодаря на Шарл Мишел, на Урсула фон дер Лайен, на госпожа Анкела Меркел, на нашия председател. Благодаря на всички тях за тези безсънни нощи, и добрия резултат. Групата на НП подкрепя този дух на солидарност и единство. Аз се радвам на постигнатото споразумение, няма никакво съмнение, но не съм съгласен с всичко споразумяно. Ние живеем в парламентарна демокрация, следователно сега Европейският парламент трябва да се произнесе Сега предстои да обсъдим без да се бавим, защото не е време да се водят разговори само по коридорите. Първото предложение за МФР беше представено на съвета още 2018 година, така че не дейте да вините Европейския парламент за това, че бави споразумението. Много време имаше до сега. Това, което правим в момента, отговаря на нормалната процедура за даване на съгласие, така че няма защо да ни критикувате. Урсула, ние не сме готови да преглътнем горчивия хап, който ти спомена, а именно МФР. Относно МФР, смятаме, че не се дава отговор на предизвикателствата през следващите 7 години. Тази МФР трябва да е насочена към бъдещето. Като избран член на Европейския парламент ще се води от обещанията, които съм да на своите избиратели. ЕНП обеща, че ще се бори с заболявания като рака, например, но сега виждаме урязвания точно в бюджета за здравеопазване и то по време на коронавирус. Това е невероятно. ЕНП също така обеща иновации, но след стъпката на съвета ние отстъпваме предни позиции на страни като Китай, защото имаме намаления по програмата Хоризонт. ЕНП иска да сме силни в света. А сега имаме намаления по програмите за съседство и Африка. Много съкръщения в бюджета. Всъщност това предложение ни води до ренационализация на европейските средства в бюджета. 90% от фонда за идното поколение постъпват пряко в бюджетите на държавите членки, като не е ясно за какво точно ще се похарчат. Всеки държавен ръководител се върна с едни много хубави обещани суми, но ми се струва, че те ще бъдат изразходвани за любими национални цели. Във Франция се казва – е, за социални проекти, в друга е, за моторни състезания. В Европейския парламент понякога си казваме, че европейските граждани не разбират каква е точно целта на изразходваните средства от европейския бюджет. И точно това ще е драмата, ако сумите не се използват за проекти, които са наистина важни, както в миналото беше проекта Airbus. Ето защо държавите в съвета трябваше да се съгласят за една реална мрежа 5G, за проекти с използване на водород – като всяка държава членка използва националното разпределение, за да финансира тези проекти. Европейският парламент няма да се откаже. Ние искаме да имаме роля, когато се решава за какво се изразходват европейските средства. Затова се из... обръщам към председателите Мишел и Фондерлайн. Нека да се определят поне 6-7 важни иновационни проекта, с които всички държави членки да се ангажират и да обещаят, че ще ги финансират. На трето място, върховенство на закона. За първо място се прави връзка между европейските средства и върховенството на закона и това е добре, но сега чуваме най-различни неща от европейските лидери. Макрон държи, че има такава връзка, други казват, че няма. За това е необходима пътна карта и ясни принципи. Да се знае, че се дават средства, когато се зачитат европейските ценности и принципи. Отново искам да благодаря за резултата. Сега трябва да работим усилено за добри решения. Нека да подобрим постигнатото споразумение. Ние сме готови да го направим. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите Ираче. Благодаря, господин председател, госпожа Фандерлайн, господин Мишел. Нека да цитирам Рея Лопец, която е медсестра която думи, дум, думи, които тя произнесе миналата седмица на погребението на жертв, жертвите на COVID-19. Дадахме от себе си всичко. Направихме всичко, което можем, защото избрахме една професия, която е да се грижим за другите и да ги ликуваме. Бяхме готови да дадем и собствения си живот за тях ние бяхме и тези, които седяхме до възрастните хора, които е, умираха сами, ние подадахме ръка на тези хора. И трябваше да сушиме много сълзи. Спускахме се с най-голямата криза в нашето поколение. Европейската съюз не можеше да остави бъдещите поколения без помощ. Затова за първ път в историята на Европейският съюз държавите членки се съгласиха да поемат заедно, колективно един дълг. Но трябва да ви припомня, че този парламент излезе с това предложение преди няколко месеца и трябва да сме горди с, с това. Об управлението на тези средства трябва да бъде добре. В продължение на години е, средствата не, не бяха управлявани по прозрачен начин. И сега за бъдеще с конференцията за бъдещето на Европа ще трябва да вземем решение за нови правила за управление на Европейския съюз. Да, споменахме кризата от 2008 година. 2008 година. Тогава обаче ние решихме да спасиме банките и да забравим за хората. А сега хората трябва да бъдат в център на нашето внимание. И всичките ни усилия трябва да бъдат насочени към строеж на едно ново общество, по-справедливо, по-зелено. И не трябва да оставаме настрани и най-уязвимите. По този начин искаме да имаме една пътна карта за собствените ресурси, за да не могат тези собствени ресурси да попадат само в националните бюджети. Ще, ще решиме тази криза, ако предлаг, предложиме едно справедливо данъчно облагане. Защото ням, не, не трябва да губим време вируса продължава да вилнее и парламента трябва да направи така, че да се да възстановиме нашата економика колкото се може по-бързо. Парламента трябва да, да, да, да каже своето мнение относно решенията Не разбира се. Ние осъзнаваме, е, че Фонда за възстановяване и устойчивост е исторически елемент, но не споделяме вашият, вашият ентусиазъм. В момента трябва да имаме собствена автономия, стратегическа автономия. Ще работиме с вас, за да можем наистина колкото може по-бързо да се стигне до някакво решение, за да можем да осъществяваме програмите Хоризонт, Ерасмус и други. Защото възстановяването не може да бъде за сметка на някои, и за сметка на тези, които имат нужда, за тези, които живеят в по-лоши условия от нас. За това ние трябва да бъдем солидарни и отвъд границите на Европа. Трябва да трябва обаче всичко това да бъде за сметка не трябва да бъде за сметка на правовата държава. Ние, социалистите, сме ясни и е, решени. Нито една стотинка на онези, които не защитават, които не зачитат правовата държава. Дами и господа, другари и другарки, когато политиката е, не обръща внимание на човешкото същество, хората се отвръщат от политиката. За това ние трябва да докажем, че сме готови да оставим личните си интереси за, в името на общия интерес. Е, вчера един е, млад човек ми написа, е, вярвам, че е възможно да съградим друга Европа, нова Европа. Нека да го направиме за нашите граждани и гражданки. Възможно е да имаме друга Европа. Благодаря, госпожа Гарсия Перес. Сега давам думата на председателя на Реню Дачан Чолос. Дон. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател на Европейската комисия, уважаеми господин председател на Европейския съвет, най-напред държа да поздравя господин Шарл Мишел за е, това, че успя да постигне компромиса и преди всичко, че успя да изгради е, взаимоотношения, оставаше си на доверието с Европейския парламент, което е много важно, вид какво ни предстои. В рамките на няколко седмици успяхме да покажем солидарност в безпредседентен мащаб. Изготвихме заедно един план за възстановяване, с средства, заедно ще трябва да възстановим, за, за да преодолеем една от най-тежките кризи, при които сме били изправени някога. През месец април и май моята група, групата на Renew в Европейския парламент, настояваше с приемането на този план и много се радва, че той се е, превърне в факт. Но историческото постижение, постигнато в съвета, не бива да ни е, възпрепятства да сравним това, което ни предлага съвета с нашите собствени амбиции за Европа. Съветът предпочита е, да, да, да привилегирова фина, европейските фондове, с която, които да се управляват на национално равнище, вместо директно управлявани от Европейската комисия програми. И тук става въпрос на рационализация на бюджета и тази програма за възстановяване, вземането на общ дълг няма никакъв смисъл, ако не успеем да изготвим един истински европейски а, бюджет. И това е целта на, и задачата на Европейският парламент. Бюджета трябва да обхване тези програми и Европейският парламент трябва да, се, да, се, да гарантира изпълнението на тези програми в рамките на един междуинституционален пакт за междусистемно споразумение. Целта имаме нужда от средства, които да, да финансират политиките на бъдещето, цифровизацията, е, младеща, еразъм, програмата за здравеопазването, основен е, приоритет предвид настоящата криза и не може е, точно тази програма да бъде жертвана на отара на национализма на държавите членки. Трябва също така да се преосмислят собствените ресурси. Безсмислено е да взимаме такива огромни заеми, ако не сме наясно как възнамеряваме да възстановим тези средства. Ето защо имаме нужда от ясно междуинституционално споразумение за да е, е, се съгласим как ще изглеждат тези нови собствени ресурси, преди да започнем да възстановяваме заемите средства за плана за възстановяване. Това е нашето основно изискване. Трябва собствените ресурси да бъдат гласувани преди да започне възстановяването на заемите. И накрая нашата политическа група ще подкрепи предложението само и само ако има ясни разпоредби, които позволят да се обвърши европейския бюджет с ясни изисквания за спазване на правовата държава и то не само на думи, а на практика. Само по този начин сме сигурни, че механизмът този път наистина работи. Имаме нужда от нов инструмент с нови правила, които не са срещу нито срещу Унгария, нито срещу Польша, нито срещу някоя държава членка в частност, аз да гарантираме, че е, европейските средства вече няма да финансират е, управляващи, които ежедневно загърват европейските ценности. Уважаеми господин е, председател, Европейския съвет за пореден път доказа, че европейският проект не може да бъде сведен до сбора от националните ни интереси. Бъдещето ни е общо, както са общи и успехите и провалите ни. Ето защо с това ново предложение можем да се възползваме от възможността да поставим на първо място интересите на европейските граждани и да превърнем в действителност магията на европейския проект. Благодаря ви, господин Чолос. От името на идентичност и демокрация думата има господин Никола Б. Исторически ден за Европа, казват президента Макрон но същевременно това не премахна големите провали. Ето, виждаме, че всички групи от крайната десница до крайната левица не са достатъчно доволни. Същевременно нашият парламент трябваше да се свика за по-малко от 48 часа, е, за да даде просто одобрението си е, относно постигнатото споразумение. Мисля, че за да има доверие и уважение към работата на парламентаристите, трябва да се даде поне малко време. Европейските институции всъщност бяха тези, чието отсъствие се усети болезнено по време на кризата с COVID. Видяхме същевременно времено че това доведе и до край на бюрокрацията, до свободно сътрудничество между държавите членки. Затова Брюксел трябва да се промени, а не да продължава да прави това, което е правил винаги и да иска още повече, колкото се може по-бързо. Институциите ги нямаше по време на кризата. И Европейският съюз сега се опитва да забрави за своя провал. Всъщност много малко от държавите членки ще имат полза от договореното в съвета след всички тези дълги дни на преговори. Да, госпожо Меркел, да, господин Макрон, все още има солидарност. Видяхме, че се увеличи сумата за преки помощи за националните економики. Намалени са средствата обаче по Еразмус, по изследванията. Трябва да се мисли, че тази централизирана европейска държава вече не е подходяща. Да се запитаме кой е реалният бенефициер. Всяка държава членка би трябвало да може сама да реши как да използва парите, а не да й се диктува от комисията. Освен това, говорим за един огромен дълг, зад който разбира се ще стои Европейската комисия, но тежестта ще падне върху държавите членки. Ето, говори се вече за такса за дигиталните компании, за такса за въглерода, за всякакви други данъци, които все още са непознати за нас. Европейският бюджет ще трябва в бъдеще да се справи с този огромен дълг. Франция ще разполага с 40 милиарда от тези средства. Това е историческа сума, казва президента Макрон но той всъщност договаря срещу интересите на собствената си страна. Здравната криза не бива да се превръща в претекст за един Европейски съюз, който да става все по-силен. Това не е в интерес на гражданите. Благодаря Филип Ламберт от името на Зелените. Те се наричат Марк Рюте, холандски либерал Себастиан Курца. Мете Фредриксен, Сана Марин и Стефан Ловен, социалисти от Скандинавия. Те се наричат а, а, пестеливите, аз бих казала скрънци. За тях Европейският съюз се е превърнал в чекмедже с пари, в което те влагат прекалено много. За тях Европейския съюз трябва да бъде един посредник между страните, които са в трудно положение и финансовите пазари, без да разберат, че това води до е, натиск, до сблъсъци, които могат да бъдат фатални. Но ако бяха те честни и те можеха да обяснат на своите съграждани колко много са се възползвали от Европейския съюз и се възползват но по много циничен начин те искат и печалбата, и, но не искат да, и плат, да платят правилната и точната цена. Те се наричат Виктор Орбан, е, унгарец или машевски поляк. Наричат ги нелибералите, аз ги, би ги нарекла псевдодемократи. За тях Европейският съюз е чекмедже с пари, за които са насочени към а, техните бюджети, техните олигарси и самите те. Но ако те бяха честни, те щеха да обяснят на съгражданите си колко са спечелили от Европейският съюз. Но и да им обяснат, че зачитането на човешките права и на правовата държава е компенсация за напредъка. Но вместо това много ръководители слава богу разбраха нещата. 200 хиляди е, европейци станаха жертва на COVID-19. Разликите се увеличиха между по-имотните и други. И, но ние, губим, ние губиме терен на Европейският съюз е, много сам, ако иска да, да, да наложи правовата държава и своите правила. Но е, ръководителите на 27 държави взеха решение такова, че то ги подспостави в зависимост от е, националистите бяха урезани много бюджети, особено тези, които са много важни за бъдещето. Иновациите, здравето и по-специално -по -по всичко свързано с зеления курс. Нека не забравяме, че фонда за развитие на селските райони беше намален на половина. А как можем да оправдаеме е, намаляването на бюджетите в областта на здравеопазването и е, на иновациите от положителната гледна, от положителната гледна точка. Радваме се, че 30% от средствата ще отидат за постигане на целите е, свързани с климата, но без обвързващи правила това ще бъде просто едно е, гримьорство, няма да има реални резултати. Но, въпреки това обаче, благодарение на постоянството на Ангела Меркел и Шарл Мишел, за пръв път Европейският съюз ще финансира с колективен заем е, европейски инвестиции. Но не, не, не е решен механизма за погасяване на дълговете. Е, мисля, че държавите членки трябва да дадат правомощия на Съюза да събира данъци, не само в областта на цифровизацията и е, замърсяване на околните среда. Ако защото в, в, в е, противен случай просто Европейският съюз няма да има е, необходимите лостове. Затова е необходимо изпълнението на плана за възстановяване да направи така, щото да възвърне доверието в Европейският съюз. Европейският парламент ще изиграе своята роля. Ние е, поемаме ръката подадена от комисията и съвета и ще преговаряме докато постигнем съгласие относно размера, условията е, и е, правилата за управление. Единственият е, на ръководна насока ще бъде доброто на Европа. А, да кажа няколко думи на псевдодемократите. Е, те със, със своите поведения те превръщат Европейския съюз в е, финансова пропаст и е, в подобие на Съветския съюз. Те правят и нещо по-страшно. Те насъскват европейските граждани едни срещу други. Британските консерватори го направиха в миналото. Но вместо да им вместо да си обръщаме гръб едни на други, ние европейците трябва да бъдем все по-сплотени, защото заедно, заедно ще е, намериме силите и възможността да начертаеме е, нашият път през 21 век. Само заедно. Благодаря. А преди да продължиме с е, дебата. Искам да кажа, че започваме гласуване относно измененията към заключенията на съвета. Гласуването ще продължи от 10.30 до 11.45 по, обичай, по обичайната процедура. Първият кръг гласуване е открит до 11.45. В 13.30 ще стопщиме резултатите. Господин Живе. Екаре. Микрофон. Uh, uh, Уважаеми господин председател на съвета, уважаема госпожа председател на Европейската комисия, преди началото на Европейския съвет е излезе с много ясно послание трябва да се вземат конкретни действия. И това отне доста дни на тежки преговори и резултатът съдържа компромиси и изисква значителна гъвкавост. Но като цяло резултатът показва, че взаимното уважение към всички държави членки може да доведе до разумно споразумение и, както описа Мафред Вейбер, всеки трябва да направи стъпка към другия. Някои други в тази зала може би не са съгласни, но гражданите на Европейския съюз е, се очакват най-вече от националните правителства да отговорят на пандемията. Ние подкрепяме солидарността, но преди всичко в ЕКР подкрепяме нуждата държавите членки да са в състояние да предоставят бърза подкрепа. Държавите членки трябва да вземат решения какви мерки да предприема, за да спасят своите граждани по време на пандемията. Същото трябва да е, се прилага като принцип и към средствата за солидарност. Едновременно за това не бива да забравяме, че най-важното е да върнем на съгражданите ни надеждата в възнагражденията и работните места, които да им позволят да очакват на по-добро бъдеще. Както знаем, заключенията на Европейския съвет не са краят на процеса и ние очакваме да има подобрение на предложението. Средствата няма да са незабавно на разположение за най-засегнатите общности. Екаре твърди, че средствата няма да са на разположение поне още 12 месеца, т.е. в момента, в който ще бъдат на лице най-тежките последици от пандемията пандемията в държавите членки. Това не е големият риск с този план. Има опасност от много голямо забавяне, което доведе до реакция от страна на гражданите. Ние сме на разположение да водим консултивни преговори за приключване на споразумението възможно най-бързо. В някои части на МФР безпълно можем да се постигне повече. Съжаляваме за съкръщаването на посредствата за ОСП и за економическото развитие, както и други важни програми, като допринася за цифровизацията, конкурентоспособна вътрешнията пазар, геополитическата ни програма. Всичко това са теми, по които трябва да предприемем повече действия, ако искаме да запазим конкурентоспособността си на международно равнище. И накрая трябва да се започнат преговори по МФР и ролята на парламента е много ясна. Няма да е лесно, защото са различни политическите ни виждания, но не смятам, че че, да, че, но смятам, че не бива да забавяме процеси и да постигнем споразумение възможно най-бързо. Благодаря ви. От името на Гула и думата има господин Шилдеман. Заповядайте. Уважаем, благодаря ви, господин председател. Уважаеми, уважаема госпожо Фонделай, уважаеми господин Мишел, вероятно няма да се очудите, че не мога да подкрепя същият ентусиазъм по постигнатото споразумение. Най-накрая държавите членки успяха да се споразумеят за един механизъм за възстановяване, чрез който Европейската комисия да може сама да поема заеми на капиталовите пазари. До тук всичко добре. Но в крайна сметка Европа трябваше доста дълго да изчака това послание на солидарността позицията на нашата група винаги е била много ясна. Европа трябва да даде адекватен отговор на кризата и да се даде отговор на социалните проблеми чрез подкрепа на социалният и екологичен преход на континента. И ако с заключенията на съвета не се постигне тази цел, това ще бъде огромно разочарование. Вместо един амбициозен план за възстановяване, сега разполагаме с един инструмент, който не само, че е недостатъчен от гледна точка на размера си, т.е. не достига дори 10% от БВП на Европейския съюз, но освен това е насочен към погрешни политики и предвижда напълно противопоказни инвестиции. което е жалко, защото е, желанието да се постигне истински, е, истинска промяна в Европейския парламент беше пропусната заради националният егоизъм. Освен това, съвета не може да се споразумее по един истински механизъм за защита на правата държава, защита на независимите медии, независими съдебни власти, равенство между половете. Всичко това не са някакви стоки, които могат да се продават за няколко милиарда евро. Това са основните принципи принципи на демокрацията. А възстановяването на заемите със собствени ресурси като цяло е добра идея, госпожо фон но освен, но само с предвиденият а, такса от а, рециклируемата е пластмаса не е достатъчно за целта. Ще, ако само този собствен ресурс се използва, ще ни трябват 120 години, за да възстановим заетите средства. Имаме нужда от ам, цифров данък, имаме нужда от корекция за въглерода и истинска а, система за облагане на данък на най-богатите и най- богатите дружества, които трябва да принесат за общото благо, като казахте, госпожо Фандерлай господин Мишел, вместо да се оставяте да ви шантажира данъчният рай, който представлява Нидерландия, трябва чисто и просто да се премахнат всички данъчни обежища тук в Европейския съюз. И тази позиция не е еднократно изказвана от Европейския парламент. Имаме нужда от повече инвестиции в бъдещето и не е смислено и никак не е разумно да се спестява именно в програмата за образованието или в фонд фонда за справедлив преход. Именно там имаме нужда от засилване на инвестициите, за да се подобри устойчивостта ни. Европа пропусна отлична възможност миналият уикенд и се, и се опасявам, че няма скоро да ни се предложи отново такава възможност. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря, господин Шилдеман. От името на независимите господин Джерусо има думата за една минута. Колеги, oggi per tutti i cittadini europei. Скъпи, скъпи колеги, Скъпи колеги, днес е исторически ден за всички европейски граждани. Ние десетилетия наред очакваме нещо друго, защото европейските политики не доведоха до обогатяване на гражданите. Благодаря на нашия президент Конте за отличния резултат в съвета. Благодаря и на моето движение 5 звезди. Но Политиките на Европейския съюз бяха политики на финансови ограничения. Хората обедняха в резултат от тях. Нека обърнем страницата. Нека направим промяна и тази промяна да не се дължи само на неотложните проблеми около COVID. Нека наистина има солидарност и истински растеж, както и грижа за околната среда – Необходимо е да се, си спомним за мисията на бащите основатели. Благодаря, господин Морешан. Благодаря, господин е, председател поради това, че микрофона не работи, ще мога да ви благодаря два-три пъти. Благодаря на господин Мишел, на госпожа Фандерлайн за постигнатото споразумение. Посланието на Европейският парламент е ясно. Ние приветстваме амбициозната цел 750 50, милиарда да бъдат вложени във фонда за възстановяване и устойчивост, подпомагане на предприятията, за модернизиране на Европейският съюз. Колкото повече разходваме, толкова повече ще вървиме напред, но същевременно трябва да има прозрачно. Що се отнася до бюджета за следващите 7 години? Това е бюджет след пандемията коронавирус. Този бюджет трябва да бъде много амбициозен и да можем да постигнем амбициите, които сме си поставили и да изпълним обещанията си. Е, Европейският парламент се бори сега за европейска перспектива на бюджета. Ние слушахме какво, изслушахме какво е решил съвета, сега съвета трябва да изслуша какво иска парламента за да можем да подкрепим европейският начин на живот. За това е необходим по-голям е, бюджет за Еразъм. Е, необходим е по-голям бюджет за здравеопазването, за да можем да модернизираме болниците. Е, имаме нужда от повече средства за иновация и за научни изследвания. Ние не искаме никой да бъде изоставен, никой да не остане отстрани. Това са нашите очаквания, това са нашите искания за, за да можем да подкрепим европейският бюджет. Е, вие казахте, госпожо фон дер Лайн, че е, бюджета е на е, едно хапче, което трудно ще преглътнем. Ние не искаме да го преглътнем. Не искаме да започнем бързо преговори, да постигнем бързо споразумение. Господин Мишел знае, Знаете, вие сте бил министър-председател, че в крайна сметка последната дума ще бъде думата на парламента. Така че нека да започнем колкото се може по-бързо, за да приемеме най-амбициозния възможен бюджет за следващия. Госпожа Симона Бонаве. Финалменте. Благодаря ви. Най-накрая, най-накрая Европейският съвет даде европейски отговор на кризата предизвикана от COVID-19. Най-накрая можем да окачествим този отговор като европейски. Споразумението, постигнато по плана за възстановяване, доказа, че Европа все още може да послужи за нещо, че Европа не е ненужна и не е станала жертва на националните интереси. пандемията и е, всички проблеми, до които е, доведе тя, ни показа на всички колко сме уязвими и мисля, че всички се убедихме, няма как е, да излезем от кризата сами, имаме нужда от общоевропейски проект. Ето защо сега, скъпи господин Мишел, трябва да положим повече усилия. Плана за възстановяване е важна стъпка напред, но предложението за МФР трябва да бъде подобрено. Безпълно имаме нужда от нови собствени ресурси, за да, да възстановим економиката в интерес на всички, да я модернизираме и Европейският парламент трябва да подкрепи МФР, но трябва да се гарантира и продължителността на програмите на Съюза и да се инвестира в приоритетите ни възоснова на Европейския зелен пакт. Ако искаме наистина тази програма да бъде насочена към бъдещите поколения, тъй като инструментът се нарича Next Generation EU. Не можем да си позволим програми като Хоризонт Европа, научно-звънната дейност, Инвест EU, Фонда за справедлив преход или Еразъм плюс да са губещите в това предложение. Не можем също така да приемем европейски средства да се отпускат на хора, които не зачитат нашите ценности, които дори ги потъпкват. Постигнахме важна стъпка напред, но европейските граждани сега гледат с доверие към нас. Не бива да губим тази възможност. Господин Карикал, има думата за две минути. Благодаря. Постигнахме го. Много от членовете на Европейския парламент, много от членовете на Европейската комисия и Европейския съвет работиха неуморно, за да стигнем до този амбициозен фонд, който да помогне на цяла Европа. Европейският парламент със своите резолюции от април и май също показа какво можем да постигнем заедно. Европа си написа домашното и сега всички държави членки трябва да си напишат своето домашно защото предстои много работа. Националните правителства все още не са мислили е, за това какви проблеми ще се решават с тези фондове. Необходимо е да осъществим промените, от които имат нужда нашите страни, като нищо не е безплатно, разбира се, не са безплатни и тези суми, те ще бъдат на плещите на бъдещите поколения. Ние искаме да изградим едно по-добро общество и точно за това трябва да използваме тези средства. Същевременно всички трябва да разберат, на всички трябва да обясняваме какви реформи са необходими, какви промени трябва да се направят сега. Ние искаме една по-хуманна Европа, в която всеки да може да се радва на свобода, на добра околна среда и на технологиите. Европа трябва да излезе по-силно от кризата, а не по-слаба. Това е момент, в който се поемат ангажименти и Европейският парламент трябва да направи всичко по силите си, за да се направят тези важни европейски инвестиции. Благодаря за минута и половина колегата Кампо Меноси. Благодаря, госп... госпожо фон дер Лайн, господин Мишел. Днешният дебат е от огромно значение, но не трябва да забравяме някои аспекти на дебата. В последните 20 години приехме някои много сложни правила, които гражданите не разбират. Е, и Европа, дори преди пандемията на COVID-19, е, беше е, региона с най-малък економически растеж. За това мисля, че трябва да бъдеме честни и да понесеме критики решението взето от съвета трябва да бъде в полза на държавите членки, но не, не, се, знае, не се знае откъде ще дойдат средствата, с които искаме да финансираме е, възстановяването. Някои отрасли може би ще бъдат изоставени или недофинансирани. Е, искам да знам също какви ще бъдат и препоръките към страните. Най-вероятно от тях ще се иска да направят е, намаление на бюджетите, свързани с образование или с здравеопазването. В, Ита, в, в Италия, в крайна сметка, какво стана? Намалихме пенсиите, за да може е, Китай да произвежда. Има известно лицемерие, заложено в правилата на е, Лисабон. Но има и още един риск. Някои от граждани не разбраха колко е тежка кризата и това няма да спомогне. Е, две минути и 30, господин Андрес. Благодаря ви. За първи път в историята на Европейския съюз реагираме с общ поемане на заеми за преодоляване на кризата. Зелените приветстват тази промяна. Това е разумен от економическа гледна точка и от политическа гледна точка смислен ход ако искаме да се справим сами с... Ако искаме да успеем да се справим с бъдещи предизвикателства, имаме нужда от единен пазар и от един а, а, валута. Цената, която платихте за този в план възстановяване, обаче беше прекалено скъпа. Платихте с това с проекта за МФР през в края на периода ще се окажем с прекалено малък евро, общ европейски бюджет. Отстъпихте и по отношение на бюджетните отстъпки за наречени спестовни държави. И губещите ще бъдат младите и хората, които се нуждаят от инвестиции за бъдещето. Плащаме цената на арогантните правителствени ръководители. Обяснете ни, моля ви се, защо в контекст на световната пандемия се съкръщава именно програмата за здравеопазване. Това е абсолютно безсмислено. 30% заделени за действи в областта на климата са правилна стъпка напред, но много от нас тук в Европейския парламент се борим за повече средства за климата. Тези средства не са достатъчни, ако искаме да постигнем целите, заложени в Парижкото споразумение. Имаме нужда от повече средства за защита на климата и защита на биологичното разнообразие. Трябва да гарантираме, че нито един проект, който се финансира със средства от МФР, не е несъвместим с целите на Парижкото споразумение. Не може да подкрепяме замърсяващи технологии, замърсяващи енергоисточници. Господин Мишел, това, което записахте в предложенията си е, за първата държава, отново отговаря на желанията на Орбан. Европейският съюз не е банкомат. Орбан и останалите прекалено лесно ще могат да блокират предложението ви за механизма за правата държава, така че моля ви, предложете един механизъм, който да може по-смислено да бъде променен от, от Европейският парламент. Европейският парламент гледа много сериозно на своята роля с законодателство по отношение на бюджета, така че изиграем ролята си и ще сме трудни в преговорите, защото тази проект за МФР за нас в този си вид е неприемлив. Благодаря ви. Благодаря ви за минути и половина. Думата има господин Ван, Он, Ван Отверт. Благодаря. Европейският съвет стигна до съгласие и това беше най-важното, защото европейските институции трябва да предприемат действие в момент, когато тази криза с коронавируса води до огромни економически загуби. Ние имаме нужда от лост. Нашите економики трябва да се възстановят. Но тук се поставят и условия. Говори се за аварийната спирачка, но на мен не ми е много ясно как точно ще функционира, кога ще проработи и как. На второ място, как ще се изплаща този дълг? Има някои нахвърлени идеи, но не виждам реалната структура. Ние говорим за една огромна сума, а подробностите не са уточнени. Със сигурност можем да очакваме бурни дискусии в бъдеще по този въпрос. Освен това, за мен не са много ясни критерии, като историческите цифри за безработицата и така нататък. Жалко е, че се намаляват средствата в МФР за научните и изследователските програми, които всъщност правят нашата економика по-силна. Благодаря, господин Мушман, две години. Благодаря, госпожо председател. Общията. Споделеният дълг и споделеният заем са безпредседентно решение, но докато нямаме ние собствени ресурси, няма да можем да вървим напред. Какво правиме всъщност? Ние взимаме пари от бъдещия бюджет, за да го разходваме днес. С този дълг, всъщност се връщаме с тези заеми, се връщаме към макроекономическите условия, които всъщност доведаха до трагични последици както за економиката, така и за гражданите. Постигането на, на, на тази цел какво е, е един по-малък бюджет, един малък бюджет, който ще превърне Европа в още по-слаба спрямо своите кон, конкуренти. Четири страни казаха, че са пестеливи. Четири страни, които не спазват правилата, а също времено ще по, получат отстъпка. И това беше прието, за да може да се постигне споразумение от е, всички, но това е недопустиме. Това ще подкопае цялостният е, вътрешен е, пазар, правилата на вътрешният пазар. Видяхме докъде доведаха макроекономическите условия през последните 10 години. Но Европейският парламент няма да приеме бюджета такъв какъвто е. е. Няма да приеме един съюз, който да не бъде по-справедлив и няма да приеме да бъдат направени отстъпки на едни от най-богатите страни на Европейския съюз. Всека политическа група няма да, да, да подкрепи такъв несправедлив бюджет. Господин Пюджемонт, минута и половина. Благодаря ви. Новините за постигнато споразумение тази седмица ни изпълниха с надежда в период на много тежки проблеми. Това беше много важна стъпка напред. Именно това очакват гражданите от Европейския съюз. Сега държавите членки ще са натоварени с задачата да разподелят средствата с ефикасност, и с огромната отговорност, която носят. Защото тези средства са спечелени с усилията на милиони и бяха мобилизирани с отличната работа, която трябва да представлява и за бъдеще европейската солидарност. И никой не бива да го забравя. Беше договорена мощна машина за възстановяване, но беше пропусната възможността тази машина да работи, да работи и в интерес на на върховенството на закона и правата държава. Особено в момента, в който тежкият положение на уйгурите, например, изисква по-ясна позиция на Европейския съюз на световно равнище. Много държави членки ще получат много големи финансови пакети без да се чувстват задължени да променят отношението си към етническите младсица, както ние в Каталуния много добре знаем. Е, в, в е, Испания продължават да се инвестират милиони за а, е, софтуера Пегас, с който се шпионират водачите на опозицията и отхвърля решенията и препоръките на Комисията за човешки права на ООН. Може ли да има економическо благоденствие без демокрация? Да, в Китай, но не и в Европейския съюз и се надявам да изградим една по-истинска демокрация. Благодаря ви за две минути. Думата има госпожа Деланге. Eh, Благодаря ви, госпожо председател. Четири дни и нощи бяха описани от председателя Мишел. Разбрахме какви са били тези преговори, но хубавото е, че имаме съгласие не само относно бюджета, но и относно пакета за възстановяване. Един пакет, който ще помогне да се справим с последиците от кризата – предизвикано от коронавируса. Разбира се, не бива да се заблуждаваме. Кризата не е преминала и това, че навън има слънце, не означава, че няма опасности. Нека всички спазваме правилата и правим това, което ни се казва но ще трябва да помислим и за други области. Бреговата охрана, миграцията, например. Ние като Чили се движим в кръг. Миналият път говорихме за миграционната криза, казахме, че трябва да сме едини, да работим заедно в Европа. Сега виждаме обаче, че бюджетът за това е намален – Има и още нещо, като говорим за върховенство на закона. Във всеки следващ вариант на заключенията на съвета, текстът за върховенството на закона ставаше все по и по-беззъб. Би трябвало да се водим от това, което беше предложено още 2018 година. Трябва да изпратим ясен сигнал на правителствата в Польша, Чехия, Унгария и други страни. Европейският парламент няма да отстъпи от принципа за върховенството на закона. Това е много важен елемент. Да, той е включен в пакета за възстановяване, но трябва да имаме предвид, че това е основата на всичко останало. Ще продължим да работим с съвета и комисията. Колегата Маркис. Обща Европея Председател, европейският отговор на кризата е един. Всички семействата, предприятията, хората могат да разчитат на Европейски съюз. Това беше по принцип посланието. Крачка напред бе направено с поделянето на дълга. Затова искам да поздравя комисията с това, че излезе с творческо решение и едно балансирано предложение за фонд за възстановяване. А, мисля, че държавите членки са доволни от това, което ще получат, но бих искала да споделя едно тревога. Какво ще правиме с, с стратегическите програми, които са толкова важни за бъдещето, Ерасмус, е, Творческа Европа, про, програмите за научни изследвания. Не, не трябва в никакъв случай да намаляваме средствата за тези програми. Затова на, на разчитаме на комисията, която е институцията, е, която е натоварена с защита на интересите на Европейския съюз. А тук става дума за европейски интереси. Също също така разчитаме на европейските ръководители да задгърбат националните интереси. Е, ще поискаме също така средносрочно преразглеждане, да видим докъде сме стигнали с целите свързани с равнопоставянето на половете. Е, необходимо е също така да се е, въведат нови е, собствени ресурси, данък на финансовите операции и въглероден данък. Най-после е време да приемем един бюджет за бъдещето на напред. Госпожа Хайер. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател, скъпи колеги. Пандемията ужаси всички ни, ужаси съгражданите ни поради безпо... факта, че бяхме толкова безпомощни в началото. И сега трябва да върнем надеждата на гражданите ни, факт, надеждата, че ще бъдем по-добре подготвени за следващата криза, каквото и да е тя. Надеждата, че бъдещият бъдещето на континента ни ще бъде по-цифровизирано и по-екологосъобразно. И от тази гледна точка, мен, постигнато в съвета беше от всичко значение и мисля, че никой тук в тази зала не може да го успори, освен ако не иска чисто и просто да излъже. Ето защо, господин председател, най-искрено ви поздравявам за това, че успяхте да постигнете консенсус по МФР за целта беше нужда голяма сила и воля. Разбира се, никак не беше лесно да се постигне това споразумение и то не е перфектно, защото държавните присъдни ръководители е, са блокирани от е, нуждата да се гласува с единодушие и всеки се чувства притиснен от националните си интереси. И на тази практика трябва да се сложи край. Дами и господа, в днешната резолюция изискваме ясна и с а, ограничение в времето да се гласува нова възмо... нов начин за гласуване на МФР. Изискваме нови собствени ресурси, изискваме от а, големите цифрови компании, от големите индустриални компании в Китай, които не много замърсяват да заплащат за въглерода. Това е основният смисъл на този план за възстановяване. се гарантира солидарността между държавите членки, без да се, заси... да се увеличи тежестта за гражданите. Ще ще записам в закона това, което се договорихме на теория. Още сега можем да започнем преговорите по този обикновен бюджет заедно с вас, с доверие, амбиции и бързина. Благодаря ви. Thank you for one and a half Благодаря ви, госп... господин Масен има думата за минута и половина. Благодаря ви. Госпожо председател, ще премина народния си език. На първо място, трябва да кажа, че е много интересно това, че всички толкова се радват на споразумението. Но аз имам проблем. Питам се, защо ние заедно влизаме в дълг за тези 750 милиарда евро? Много държави членки няма да могат да вземат заеми при същите условия, ако го правят по-отделно. Защо? Защото техните економики не се развиват достатъчно добре. Защо това е така? Заради европейските директиви и регламенти, които са такова ограничение за тях. Те не могат да работят както трябва. Държавите, членки, следователно се опитват да бъдат пестеливи, консервативни, в своите финансови политики. Например, моята държава, Естония, е една от тези с най-малко национално задлъжняване в света. Но сега трябва да се съгласим всички да поемем този огромен дълг, защото много от държавите членки са се разпростирали по-широко от чергата си. Що се отнася до върховенството на закона, ние не можем да заобикаляме договорите, които не позволяват такъв прецедент в европейската история да се поема дълг на европейско ниво, без да се знае как ще се финансират плащанията по дълга. Сигурен съм, че ще се стигне до решения на съдилищата, както вече видяхме в Германия. Една минута, господин Айкхаут. Благодаря, госпожо председател. Искам да използвам тази минута да кажа няколко думи на пестеливите в съвета и в вашите политически семейства. Проблема към и въпроса ми към тях е какво мислите 10 години след е, финансовата криза, когато най-после можем да имаме един общ план, да го оставим на страни в момента, в който имаме пандемия, дайте да намалим парите за здравеопазването в момента, в който са необходими е, новации, нека да намалиме средствата за научни изследвания. В момента, в който имаме е, нужда от е, правова държава, нека да оставим това на страни. Да, да разбирам пестелевите, но тук става дума за бъдещето на Европа. Ние, Европейският парламент, ви предлагаме през това лято да премислите какви са вашите приоритети. Господин Шо. Пани Шашонца, Много ви благодаря, госпожо председател. Многогодишната финансова рамка и новият фонд са нужни. И независимо какво ще се изговори днес, се надявам, че споразумението, което беше договорено в Европейския съвет с значителен принос от страна на Полша, трябва да бъде оценено по достоинство. съвместната отговорност и солидарността наделяха над националният егоизъм. Никой няма да бъде ощетен от настоящото предложение. Дълбоко съм убеден, че да се използва правовата държава като извинение е очевидно за всички. И Полша, и Унгария, всички настояваме за върховенство на закона, всички искаме чиста вода и чиста въздух. И не искам да се стигне до там, че поради лоши, поради лоши релятивни обстоятелства, като, например, лошото настроение на някой съдя да страдат цели държави. И се надявам госпожа фон дер Лайен да прояви честност и надежност. Ако ще се въвежда някакъв механизъм правовата държава, трябва да се гарантира справедливо отношение. Ние нямаме проблем с правата държава, ние се страхуваме от погрешни решения на съдиите. И също така трябва средствата да стигнат до най-бедните региони, до хората, които се нуждаят от закрила и от работни места. Надявам се, че новите инструменти ще бъдат приложени на практиката. Да, да имат своите слабности, но се надявам да успеем да продължим на това предложение и, и средствата да бъдат използвани целесообразно. Благодаря, госпожо председател. Споразумението в Европейския съвет е наистина историческо, но ние Знаем от опит, че понякога отворената врата изведнъж се хлопва заради логиката на конкуренцията. Но сега не можем да имаме краткосрочни решения. Споразумението в съвета всъщност взе като жертви дългосрочни политики на Европейския съюз, здравеопазването, Еразмус, научните изследвания – това споразумение всъщност като Чили по-скоро задава сигнал за много обезпокоителна ренационализация на политиките. Като Чили националните интереси са по-важни, отколкото европейските политики, които защитаваме. В заключение ще кажа, че Европейският парламент има последната дума. Ние сме съвместно вземащите решения. Благодаря. Благодаря за една минута, госпожа Динофи. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. На 21 юли се роди Европа на солидарността. Не трябва да забравяме тази дата. Започна нова ера за Европа с 750 милиарда е, колективен заем за бъдещето на Европа. В скоро време ще видим плодовете на тази бъдеща Европа. Някои суверенисти и националисти в Италия и в други страни не искат подобна Европа. Разбира се, Европейският парламент ще се опита да подобри този е, бюджет пестеливите се опитаха да съкратат бюджета. Как може да се съкрачава бюджета на здравеопазването в момент на пандемия? Как може да не се помогне на южните страни, които, чието туризъм пропадна? Право тръгнахме по правилния път, като че ли отново се възстановява мечтата на създателите на Европейския съюз. Нека не гледаме назад, а напред. Господин Каспар. Уважаема госпожо председател, на дебата бих искал да поздравя Европейския съвет за бързо постигнато споразумение. Това е важно послание. Послание, че Европа може да че в Европа се караме, че в Европа се противопоставят различни а, интереси, но в крайна сметка успяваме да постигнем споразумение. И това е посланието ни към Европа. За силни сме, когато можем да се обединим в солидарността Пакетът има своите слабости, но не можем чисто и просто да го отхвърлим. Всички знаем колко е важно средствата да бъдат от мобилизирани възможно най-бързо. На друга страна има теми, които трябва да бъдат обсъдени. Трябва да гарантираме, че средствата ще бъдат използвани целесообразно, а не просто да се използват като нови свежи средства за държавните хазни. Защо държавите членки не поеха ангажимента за е, постигане на, за използване на европейски е, програми. Защо държавите членки не се съгласиха да предложат е, амбициозни национални програми, които да бъдат проверени от Европейската комисия? Дами и господа, как ще гарантираме, че е само единият процент от БВП, който може би ще стигне до 2 или 3%, ще достигне до 95% от националните бюджети, че тези средства ще бъдат целенасочено и разумно използвани. Трябва да гарантираме, че и държавите членки с 49%, които им остават на, извинете, 94%, които те управляват, го правят по възможно най-целесообразен и отговорен начин. Благодаря ви. Благодаря ви за минути и половина. Думата има господин Веркен. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Фондерлайен, уважаеми господин Мишел. Положително е факта, че успяхте да постигнете споразумение, но съдържанието на това споразумение не е толкова положително. Горчивото хапче, което днес ни представихте, ние не сме склонни да го погълнем в този му вид. Много е важно да се запазят програмите, засочени към бъдещето на Европейския съюз. Инвест е у, а, се, както и програмата за климата се намаляват. Имаме нужда от социално справедлив преход, който, за който имаме в социалният фонд за справедлив преход, за чието бюджет беше съкратен 40 милиарда на 17 същия момент се съкръщават и средствата по Европейски социален фонд. Планът за възстановяване се нарича Next Generation EU, но към момента изглежда Next Generation EU означава, че бъдещите поколения ще трябва да се занимават с въпроси като общественото здраве, е, е, климата и социалната несправедливост и именно това е недопустимо. Много е важно да заявим на граждани, че ние като Европейският парламент искаме право да участваме в взимането на решение по плана за възстановяване. И тук стигаме до въпроса за правовата държава. Предложението в този му вид е напълно недопустимо. Правовата държава и върховенството на закона трябва да са основата на съюза, основата на сътрудничеството, както и защитата на основните ни права. И именно това, това единодушие в съвета води до а, това горчиво хапче трябва да се гарантира толкова върховността на живота, че журналистите, съдиите и гражданите могат отново да спят спокойно, защото техните основни права са защитени. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата Мутин Кьорна за минути и половина. Благодаря ви, госпожо председател, уважаема госпожо Фондерлайн, уважаема уважаеми господин Мишел, скъпи колеги. Положителен е факта, че беше постигнато споразумение на този съвет, но последният уикет ни показва също така, че държавите е, членки гледат на Европейския съюз само като на банкомат. За тях най-важното е да платят възможно най-малко и да получат възможно най-много. И това а, въжи за всички. Спестовните искат да дадат възможно най-малко, останалите искат да вземат възможно най-много. Скъпи колеги, Европейския съюз не е банкомат. Той трябва да представлява гаранция за бъдещето. Ето защо трябва да поставим и акцента върху бъдещето с е, програмата Еразъм, с, с образованието и научно-развойната дейност, с истински европейски проекти, като например програмата за е, развитие на водорода. Европейски съюз трябва да действа там, където държавите членки не могат. Уважаеми дами и господа, Държавите членки гледат на банкомат на Европейския съюз като на банкомат и чрез фактът, е, че средствата, които се получават от европейските фондове, се разпределят между приятели и сподвижници. Това не може да бъде допуснато за бъдеще. Европейските средства не трябва да достигат до автократи и техните прибли... приближени. И това беше основната цел на този съвет, но мерки останалите отстъпиха пред Орбан и това Европейски парламент няма да го приеме. Благодаря ви. Господин Бек за минути и половина. Да започнем с добрите. Първо добрата новина. Брекзит ще направи така, че Великобритания ще си изпести 80 милиарда евро. И така, Европейския парламент се готви да изразходва 1,8 трилиона евро до 2025 година. Това е преврат, тъй като членове 310 и 311 на Рокосъфът на Европейския съюз разпореждат, че бюджетът на Европейския съюз трябва да бъде уравновесен и да се финансира само със собствени средства. Разпи... Думите са много ясни, но Европейския съюз ще поема обща дълга всичко това е незаконно. Конфуция е казал там, където думите губят своят смисъл, народите губят своята свобода. И то не в Унгария или в Полша, а тук, чрез Брюксел и чрез Берлин. Меркел се държи като свръхсила, като Съединените щати след Втората световна война и раздава наляво и надясно средствата на европейските данакоплаци. А междувременно германците с най-малките лични средства в еврозоната, с най-високите данъци, плащат най-високите данъци в света, плащат най високите най-високата цена за бензин и имат най-малък дял на собствени жилища в богата. Германия има много бедни хора. Фондер Лайе предвижда европейски данъци, лагард, печати, пари. Три жени управляват Европейски съюз. Това само по себе си не е проблем, но това са три от най-скъпоструващите жени в Европа от мадам Помпадур насам. Мадам Де Сутер, for one minute, please. Thank you, President. Um, Mrs. Благодаря, госпожо председател, председатели Мишел и дер Лайен. Да, решението е историческо наистина, но трябва да кажа, че като лекар аз съм разочарована, защото се урязват парите за здравеопазване, а ние сме едва в началото на кризата. Аз не мога да го разбера, не мога да го обясня на моите колеги, защо държавите членки не разбират, че това е един абсолютен приоритет. Освен това, не можем да сравняваме с предходни цифри. Преди нямахме COVID. Аз съм изследовател, аз съм професор. Няма как да обясня на студентите си, че са урязани парите за Еразъм, че са урязани парите за Хоризонт, ЕЮ. Всички тези пари за иновации, за стартиращи предприятия, които смятахме, че е мисия на комисията да опазва с оглед на Зеления пакт и цифровия преход. Всичко това са проекти на бъдещето, които ни липсват в това предложение. Така че, моля ви, добавете за тези толкова важни програми. Благодаря, господин Епик, една минута. Благодаря, госпожо председател. Европейската среща приключи с предателство от страна на господин Рюте, който хвърли е, ръкавицата в началото, още в началото. Ще има европейски дълг. Господин Рюте каза, че няма да се е, присъедини но а, нещата са такива, каквито са. Испания ще въведе ще въведе минимален а, доход за сметка на а, пенсиите в а, Нидерландия. не, нека никой не е попитал гражданите на Нидерландия дали са съгласни с това. Те трябва да решават. Госпожа Дали за една минута. Госпожо председател, както знаете, доктор Саид Али почина в болницата в Дъблин ден преди да навърши 60 години. Много от, една от многото жертви на тази санитарна криза. И трябва да кажа, че съм шокирана от липсата на връзка между думите, които говорим тук и реалността, която преживява семейството на този лекар и европейските граждани. Изправени сме пред безпредседентна здравна криза. Продължаваме да сме засегнати от нея. Европейската комисия каза, че имаме нужда от поне 9 милиарда евро незабавно за здравната програма, което да е само първата част от общо 70 милиарда проекта, а сега в спешна подкрепа да не се получават никакви средства, а общият размер на програмата за здраве е сведена до 1,7 милиарда. Това е срам за господин Али. Вашите, а, вашият план ми се струва само спестявания, без да има никаква връзка с върховата на закона. Съжалявам, но това е паметник на европейското лицемерие. Благодаря, госпожо председател. Приветствам споразумението на съвета. Европейските граждани имат нужда от този фонд за възстановяване, за да стъпят отново на крака, да погледнат с надежда в бъдещето. Но ние знаем, че ни трябва повече, за да задвижим отново економиките си. Необходими са не само пари, необходимо е да мобилизираме своя творчески потенциал, да има добра наука и изследвания. Затова сме притеснени, че науката стана жертва на тези преговори. А при кризата с COVID имаме нужда от научни изследвания повече от всякога и въпреки това 27 държавни глави не го разбраха при върховенството на закона. Се радвам, че съгласува механизъм. Испания ще бъде също бенефициер на тези фондове, но трябва да се контролира, защото Испания е държава членка, в която самия кралски двор е замесен във всякакви финансови скандали, но не се извършват разследвания това са, освен това, изразходвани милиарди и милиарди за високоскоростни влакове, а също времено хората едва стигат до работните си места. Има множество летища, на които не касат никакви самолети. Банките не си искат обратно парите, така че нека много внимателно да следим как ще се изразходват тези пари. Благодаря, господин Халицки, две минути. Шановна пани Преводничонца. Госпожо председател, искам да ви поздравя, господин Мишел, за това, че срещата на високо равнище беше успех. Надявам се, че процеса на ратифициране ще приключи успешно също. Тези огромни е, суми ще Надявам се, ще могат да, да е, дадат е, тласък на европейската економика. Е, важно е също, че нещата са обвързани и с правовата държава. Но парламента ще, ще трябва да гласува включително и МФР, която е бюджета на Европейския съюз. Но как може да се съгласите с намаляване на средствата, свързани с справедливост, с прехода към справедливост? как, как може е, и знаете, че има региони, които се нуждаят от помощ. Как може точно на тези региони да съкрещавате средствата? Знаете, че е, младите имат нужда от образование и от бъдеще и точно заради това ли отрязвате програмата Ерасмус? От септември от септември нататък ще създадеме комисия тук в Европа за борба с рака. Е, втората, е, за, втората болест е, също толкова тежка, колкото и COVID. Но, ние, но вие съкрещавате средствата за здравеопазването. Ние не можем да се съгласим с това. Говорите за правовата държава. Да, ние, това е много важно. Това е затова всички програми, които подкрепят правовата държава, трябва да бъдат допълнително финансирани. Говориме за управление на границите. Аз съм съгласен, че трябва да... Но всичко това трябва да бъде преразгледано, за да се приспособи тази програма. Госпожа Гардия вас. Благодаря, госпожо председател председатели Мишел и Лайен, Имаше много очаквания от този Европейски съвет и затова можеше да има и голямо разочарование, но това не се случи и затова искам да ви поздравя. Вие работихте прекрасно и се стигна до историческо споразумение. Най-сетне показваме, че имаме смелост. Най-сетне да правим това, което искаме. Европа наистина расте по време на кризата. Това, което не е достатъчно обаче е предвиденото по многогодишната финансова рамка. Не може за трети път да имаме бюджет, който е по-нисък от предходния, защото имаме все по-големи и нарастващи нужди. Сега се борим с коронавируса. Преди вируса имахме също много сериозни проблеми, които имаха нужда от финансиране. Трябва да се извършват и научни изследвания, да се борим с рака, да търсим нови индустрии, инвестиции, иновации – Необходимо е да помагаме и на младите да стигнат до пазара на труда, да се борим и с детската бедност. Ето за това също е необходим един добър бюджет. И наистина е жалко, че този европейски дух на провелия се съвет не успя да го постигне. Е, важни са, разбира се, и приходите и разходите и трябва да ги огледаме, за да стигнем до съвършеното споразумение. Благодаря. Господин Ферховщад. That... Uh, трябва да ви кажа, че от... Е, ние бяхме няколко души, още на времето, когато избухна финансовата криза, так, които казахме, че е необходим, са необходими евро облигации, а другите казаха, че това е невъзможно. И ето виждаме, че това е решението на срещата на високо равнище. Наистина историческа ето за, за, за пръв път Европа всъщност ще издаде облигации, ще емитира облигации за пръв път. Но трябваше до там да се стигне е, с много трудности. Наистина исторически момент. И, разбира се, има и много слабости. Е, една от, слабост, една от слабостите беше необходимостта от е, единодушие и за това се достигна до съкръщаване на, много, на средствата по много програми. Мисля, че говоря от името на всичка, от всички. Но не смятам, че е, парламента ще даде зелена, зелена светлина на пакета и на МФР, ако е, не включиме европейските проекти като приоритети на следващите седми години. Той, той, ти не, не, не, не, не, не е трудно. Аз, вие казвате, че е, за, изпълнението на програми, на известни програми ще почне 23-та. Аз искам това да стане 21-та година. Необходимо е също така да има и съвместно взимане на решение, заедно с парламента. В крайна сметка ще разходваме 750 милиарда. За това е необходим парламентарен контрол. Ние не сме в Китай, не сме в Русия. Ние сме в Европа. Благодаря, благодаря господин Верховщад и, и за това не ви прекъснах. Е, е, в крайна сметка идват и отпуски за това. Е, минута и половина на за господин Майер. Мога да я Благодаря ви, госпожо председател преживяваме особени времена, всички сме наясно и тези вредни времена изискват временни мерки. Много неща са заложени в този пакет. Имам, остава дума за една единица с 12 нули след нея. Става въпрос за много пари и този пакет и решението, които взимаме, ще засегнат поколения напред. И колкото и странно да изглежда, очевидно, че всички са били печелившите в, от този съвет. И Меркел, и Курц, и Макрон се прибраха в столиците си и заявиха, че са спечелили преговорите, че са постигнали нещо за своята държава. Но в крайна сметка, очевидно е с малко здрав разум да се прояви, че не може всички да са спечелили в едни преговори. Дори пък твърдят, че Франция и Германия в крайна сметка ще са основните печеливши, тъй като ще се променят критериите. И също толкова изненадващо е фактът, че въпреки, че всички се твърдят, че са спечелили, очевидно има и много големи проблеми от това решение. Какво ще се стигне до? Стигне в крайна сметка до съюза на дълговете, на това, до което не искахме, а правовата държава не може да въжи само за останалите, трябва да въжи и за нас, скъпи колеги. Какво друго стана ясно от този съвет? Стана ясно, че живеем в разделение на блокове между юга и севера. И солидарността няма как да се прояви по този начин, защото солидарността, скъпи колеги, не е еднопосочна улица. Благодаря ви, думата им госпожа Хан за една минута. Добре е, че имаме позиция за преговори с резултатите от този съвет. Това е важен послание, че Европа е готова да подкрепи своите граждани. Но едва сега започват истинските преговори. Недопустимо е да се съкращават програмите, насочени към бъдещето, здравеопазването и научно-изследователската дейност. Прекалено малко средства се заделят и за климата. Обещахме тук в Европейския парламент да спасим планетата, като направим Европа неутрална по отношение на климата до 2050 година, като превърнем новия зелен пакт в конюнктурна програма. За целта трябва да се работи за декарбонизация на промишлеността. Трябва ни научно-изследователска дейност, да подкрепим МСП, които работят за излизане от изкопаемите горива. Инвестин и Хоризонт Европа са програми насочени към бъдещето и не можем да приемем съкръщения по тях. От името на гражданите също така настоявахме за един голям фонд за справедлив преход и някои региони вече започнаха да подготвят своите програми. А сега съвета изоставя тези хора и това е недопустимо. Имаме нужда от прелом, имаме нужда от преход към устойчива, екологосъобразна економика. Сега имаме шанса да я постигнем и е наша отговорност да го го сторим. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Лунгрен има думата за една минута. Так för Благодаря ви. Първо, нека кажа, че съгласувания пакет в Европейския съвет не отговаря на договора защото в договора е записано, че не може да се вземат заеми, за да се финансира европейския бюджет. Е, депутатите в Европейския парламент са длъжни да съблюдават и спазването на договорите. В Швеция виждаме, че има много смъртни случаи а времено шведският премьер с лека ръка праща пари в чужбина. Всъщност 6 милиарда повече, отколкото ние получаваме от Европейския съюз. След това говори се за нови данъци, за собствени ресурси, но вие просто продадохте интересите на Швеция. Благодаря, госпожо председател. Първо, за пръв път Европейският съюз ще заеме колективно средства, ще ги и ще ги разпредели между страни, които имат нужда за сметка на онези, които не искаха да бъдат е, солидарни като Марка Рюте. Те са като Искам, искам само да ви, да ви припомня какво беше европейският семестър. Семе, европейският семестър даде 63 три пъти препоръки на държавите членки да намалят средствата за социални средства. Така че ако искате този нов план да бъде за сметка на трудещите си, ние ще ви възпреме, ние ще бъдем против това. Благодаря ви. Господин Касталто, за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, Заседанието на Европейския съвет беше истински маратон и постигна историческо споразумение, което ще ни позволи да преодолеем кризата. Бъдещето обаче все още е много неясно. Трябваше да се вземе някакво решение и вие решихте. Ще бъдат мобилизирани 750 милиарда евро, за да се преодолеят а, ум, изискванията за спестовност. И бих искала да благодаря на министр председателят Конте, който успешно се противопостави на спестовните 4. Но Европейският парламент трябваше да вземе това решение, а не тази морално стояла институция, която е заложник на националните интереси. Ако ние в парламента бяхме натоварени с възможността да вземем решение, нямаше да има съкръщения по програмата за здравеопазване, щеше да има нови собствени ресурси и 10% най-богати в Европа нямаше да наложат волята си на всички останали. Но ние в Европейския парламент момент продължаваме да сме готови да се борим. Може да си сигурни в това. Затова имаме нужда от конференция за бъдещето на Европа. Съвета може да спечели с един гласуване с един души, но не може да спечели като цяла Европа. Господин Сайер има думата за две минути. Micro, please. Микрофон. sokat beszélnek ebben a házban a jogállamiságról olyanok is akiknek halvány fogalmuk sincsen arról hogy az mit jelent. Благодаря ви. Много се говори за върховенството на закона, но като че ли хората не знаят какво точно означава това. За мен то означава свобода, равенство, означава, че се водим наистина от закона. Но разбира се, това върховенство на закона не бива да бъде някаква привилегия само на Западна Европа защото и ние можем да ви кажем какво не отговаря на принципа на върховенството на закона. Например, не бива да се мери с двоен аршин. Не бива да правиш едно, а да критикуваш останалите за същото. Не бива да се водиш само от идеологията. Но ето това се използва за политически и партийни цели – когато вие говорите за върховенство на закона, не бива да променяте правилата за гласуване, които вие сами сте въвели, както направихте при доклада с Аргентини. Трябва, освен това, обвинение да може да се защити. Преди няколко седмици вие не позволихте на унгарския премьер да ви даде отговор. След това се говори за санкции, но мисля, че ние трябва да се основаваме на правни критерии. Тук се казва, че ако има подозрения, могат да се обмислят санкции, но всъщност става дума за една полиция на мисълта, това е комунистически подход, съветски подход. Законът се използва, за да се потискат останалите. Но ние сами сме били подложени на такъв натиск и няма да се оставим. Европа има нужда от върховенство на закона. Същевременно този парламент виждаме, че погазва собствените си правила. Член 182 и член 187 от правилника. Съгласно тези членове, гласуването се провежда едва след като дебатът е приключил, докато ние все още дебатираме, а гласуването се провежда в същото време. Така че нека първо критикуваме самите себе си, преди да го направим с останалите. Господин е, Сайер, окончателното гласуване се провежда след дебата. Казвам го за протокола. Господин Фернандеш. Благодаря, госпожо председател. На първо място трябва да признаеме, че споразумението на съвета е историч, е историческа крачка в процеса на изграждане на европейският, европейския дом. В, нас, в нашата резолюция през май ние поискахме създаване на инструмент за колективен дълг, за да помогнем на европейската економика в криза. И а, много правителства изиграха важна роля за това, включително и Педро Санчес и социалистическото правителство на Испания. Но има две неща. От една страна МФР, е обикновения европейски бюджет, който не се е увеличил и където има намаление на фонда за справедлив преход, е, от който има толкова много нужда някои региони, като моя регион. И от друга страна е, Инвеста EU, което също спадна. Ние не можем да одобрим това. Необходимо е управлението да бъде, на средствата да бъде демократично, е, да има отчетност през гражданите и ние ще бъдем отговорни и ще бъдем последователни. Благодаря ви, господин Сержане, за минуна. Е, мадам ла президент. Господин Сежурне, благодаря ви, госпожо председател. Господин председател, споразумението е историческо всички го го казаха, колкото не им се харесва на крайно десните в залата. Господин Бей, може би това не е вашата история, която се пише, но е нашата. И това споразумение отразява забележителният тласък, който даде, даде възможност за приемане на плана за възстановяване. Постигнахме и споразумение по МФР и нека да си припомним колко отдалеч тръгнахме при няколко седмици. Някои за заплашваха с вето върху целият план за възстановяване, върху имаше заплахи за вето върху принципа за поемане на колективен дълг, а сега всички тези а, табута бяха преодолени и всички трябва да си го признаем. Но едновременно с а, поздравите за постигането на това споразумение имаме делегат на, делегатната задача да отправим и критики а, като представители на гражданите. Парламента в някаква степен е 28-ят глас а, в преговорите. Ние искаме а, легитим, легитимни очаквания очаквания от името на европейските граждани. Повече средства за еразъм, повече средства за здравеопазването и най-вече повече собствени ресурси и ефективно а, разполож... на разположение възможно най-бързо, за да възстановим колективно поетият дълг. Уважаема госпожо председател, чухме, че след 4 дни на преговори между държавите, правителствени ръководители е цената на демокрацията. И съм съгласен с вас. Никъде другаде по света 27 правителствени държавни ръководители не могат да се споразумеят за 4 дни по толкова амбициозен план. Но имайте предвид, че, че ви очаква диалог и преговор с Европейският парламент за дългосрочния бюджет на Европейския съюз. И това също е огромно упражнение по демокрация. Ние няма да блокираме бюджета, но имаме своите очаквания. Благодаря ви. Господин Ван Андрисова има думата за минути и половина. Милиард евро. Е Уважаеми колеги, 13 милиарда евро. Това е сумата, която като нетна сума се предвижда за COVID във фонда за възстановяване. Това е сумата, която трябва да дадете. Не ни достигат 50 милиарда в бългийския бюджет. Как да обясним тогава на нашите граждани, че ние нямаме пари за да се плащат достойни пенсии, Нямаме пари в националния бюджет, за да се помага на десетки хиляди семейства, които са на ръба на пропаста, но има страшно много пари, които да се дават на Европейския съюз. Колкото повече пари имат европейските бюрократи, толкова повече власт имат. И вземат решения без да са били избирани от когото и да било. Виждаме, че тези фанатици е, вече губят всякакви референдуми, но те не биха искали други държави да стават независими и затова сега искат да въведат този европейски дълг, както и европейски данъци, да създадат един е, фискален затвор, от който никой да не може да излезе. Не сме избирали такава Европа. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател, тук в Европейския парламент има голямо мнозинство за повече солидарност, за повече прозрачност, за повече устойчивост, за повече Европа. Въпросът не е коя държава колко пари ще получи. Не. Моят въпрос е в какво ще инвестираме тези средства. Спасяването на економиката не, бъде, не бива да бъде за сметка на ориентирани към бъдещето програми. Как може да говорим за механизъм на име Next Generation, и едновременно с това да съкръщаваме средствата в програмите за образование? Как може да искаме е, нов е, зелен курс и едновременно с това да се намалява средствата за фонда за справедлив преход? Как може именно по време на пандемията да се съкръщават проведените средства за научно-развойна дейност и здравеопазване? И как е, можем да се надяваме на устойчива сълскостопанска политика при положение, че се съкръщава на половина средства средствата за ОСП. Европейския парламент не може да приеме предвидените съкръщения, защото човек не бива да се надява на по-късен напредък, а трябва чрез възстановяването да подготвим бъдещето. Благодаря, господин Фиданци има думата. Благодаря, госпожо председател. Нека да не бъдем риторични, нека да не бъдем прекалено самодоволни този споразумението от 21 юни не е най, юли не е най-доброто, което можеше да се постигне. Виж, виждате, някои е, тук които се подписват са тези, които посрещат своите ръководители с аплодисменти, като Конте. Но много, много късно идва този план. Много предприятия вече са фалирали. Те са били закрити, така че бяхме, бяхме прави, че критикуваме управлението, че е, критикуваме економическите решения, вместо да даваме отстъпки на китайците или на е, големите мултинационални предприятия, трябваше да направиме други неща много по-рано, за съжаление. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да изразя своето съпричастие към близките на починалите. Ние ще продължим да се борим е, с пандемията, но сега нещо положително. Споразумението е крачка напред, не бива да се губи никакво време, трябва да действаме смело и бързо. Това е историческо споразумение. Никога толкова много държави членки не са стигали заедно до подобно решение. То е важно за европейската интеграция. Ясни са целите. Трябва да възстановим заедостта, да защитим Европа, да спасим човешкия живот. Канцлера Меркел, както и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн направиха много. Този план означава отговорност, стабилност, амбициозна и солидна програма за реформи. Същевременно в миналото Испания направи нещо подобно с правителството на Рахой и резултатите бяха добри. Европа също трябва да го направи. В Испания е необходимо на първо място да се мисли за общия интерес. А тези пари трябва да стигнат там, където има най-голяма необходимост от тях. Иначе МФР е не е достатъчно добра. Ние не сме съгласни с някои от урязванията, например по ОСП. Това е нещо абсолютно неоправдано. Не може жертва на тези преговори да бъдат земеделците. Има урязвания и по здравната политика, образователната политика, еразъм, научните изследвания – тези намаления на сумите поставят под въпрос европейското бъдеще. И нещо друго, което много ме притеснява принципа за върховенството на закона. Без него няма как да има демокрация, а без демокрация няма как да има Европа. Благодаря госпожа Пири. Благодаря ви. Най-напред бих искал да започна нещо положително. Позволете ми най-напред да поздравя председателят Мишел и председателката Фон Дерлан за постигнатото по плана за възстановяване. По-голямата част от нас тук съгласни, че планът е иновативен и по-голямата част от а, гражданите ни се страхуват преди всичко да не загубят работа, работното си място и за това трябва да ви поздравим. Но спираме до тук с похвалите, защото МФР не е бюджет, който отговаря на предизвикателствата, пред които сме изправени. Този бюджет е недостатъчно амбициозен и недостатъчно модерен. Госпожо Фондерлайн, не може да се, да се съгласите с този план, като председател на Европейската комисия. Ще дам един пример. Тази криза води до неравенство на световно равнище. Какво правим ние? Съкръщаваме средствата от политиката за развитие. Колеги, най-важното не бива да го забравяме, че можем да преговаряме за парите, но не можем да преговаряме за въпросите за върховството на закона. И е факта, че академици, че журналисти, че специалисти не, не могат да се съгласят какво точно се е, е договорено в съвета по отношение на върховството на живота. И това само по себе си е погрешно. Някои твърдят, че е достойно за похваля фактът, че за първ път се обвързва бюджета с правотата държава. Това не е постижение. От 15 години насам се очаква такова решение. Според Freedom House, две страни вече не могат да се смятат за демокрации в Европейския съюз. Така че от името на нашата политическа група ясно заявявам, че имаме нужда от ясна редакция за механизма за правата държава, преди да се съгласим за бюджета. Не става дума за пари, става дума за принципи. Благодаря ви, господа, че има думата за една минута. The Главният редактор на най-големия независим информационен портал в Унгария беше уволнен вчера, няколко часа след като Орбан каза, че е спечелил в Бр- Бр- Бр- Брюксел. Така че този бюджет е нашият исторически шанс да построиме нова Европа. Но нека не се не, не си затваряме очите. Този бюджет ще бъде това, което ние направиме в него и не трябва, трябва да внимаваме да не наливаме вода в мелницата на популистите. Пар, пар, пар, парламента трябва да бъде абсолютно ясен. Никакви пари на тези, които не спазват правилата, нито стотинка, която да отиде в джубовете на корумпирани олигарси. Ком... Надяваме се, че комисията ще вземе, ще предприеме действия и ще се пред... и ще пред поеме ангажименти в този смисъл. Придържайте се към казаното от госпожа Меркел. Нека да, да не говориме празни приказки и трябва да действаме. Госпожа Лап. Благодаря. Четири дни и нощи се преговаря на този Европейски съвет ръководителите бяха по-разединени от всякога. И това е символично за големия провал. Един провал, който всъщност е, засяга и доверието е, в проекта. Е, президента Макрон каза, че френският дънакоплатец няма нищо да плати допълнително, но как тогава ще може да се вземе един такъв заем, след като няма собствени ресурси и не се знае как този заем ще бъде изплатен. Освен това, ние ще го изплащаме до 2058 година. Това е неприемливо. може би ще доведе до създаване на европейска хазна и този дълг ще стане дълг на всички. Освен това, защо се намалиха средствата за здравеопазване, след като здравеопазването като проблем прекрачва границите. Как може същевременно, като се има предвид Брекзит и това, което се случи, да се продължава със същата политика? Защо се смята, че това, което се прави на европейско ниво, е по-ефикасно, отколкото правеното на националното ниво. Това всъщност е един проект, който загробва нациите. Благодаря, господин Корман. Благодаря ви, дами и господа. Облечени сме, защото избегнахме най-лошото, а именно липсата на споразумение, което само щеше да влуши кризата. Но, както много други проевропейци, на мен ми остава горчив вкус в устата. Защо? Защото станахме свидетели на сблъсъка на националните егоизми. Европейският парламент не може да решите само на свободната конкуренция между държавите членки. Слабостите на МФР е са огромни огромни. Недостигът на собствени ресурси отнема на Европейския съюз всякаква възможност за независимост по отношение на плана за възстановяване. Тоест това напълно е, предава идеята ни е предателство за идеята ни за демокрация. И накрая, без е, реална ангажимент за това как ще се разходват средствата. Има опасност план за въздействие да не е план за въздействие, обърнат към бъдещето, а да е класически план за възстановяване. За пореден път като схожените победи наделяват над бъдещето. Европа стъпка по стъпка напред подготвят огромен сток назад в развитието на Европейския съюз и защитават европейският проект. Ние не сме 28-я глас на Европейския, в Европейския съюз, ние сме първия глас в Европа, защото представляваме представляваме европейските граждани. Е крайно време да чуете какво има да ви каже Европейски парламент. Благодаря ви. Благодаря ви, думата има господин Джамбаски за една минута. Госпожо председател, уважаема госпожо председател на Европейската комисия, уважаеми господин председател на съвета, делегацията на ВМРО няма да подкрепи нито споразумението, нито резолюцията, която обсъждаме в момента по няколко причини. На първо място това споразумение директно противоречи на договора за функциониране на Европейския съюз. Всички вие, които пропагандирате върховенството на правото, сте съгласни да бъдат нарушени договорите не мога да разбера и не мога да приема това лицемерие и това двуличие. на второ място вземате заем от нашите деца вземате заем който ще го плащат след тридесет години нашите деца без да сте ги питали за това защото няма как. нещо повече част от този заем ще го раздавате като грантове а останалите ще ги давате като заеми но ще ги плащат всички и ще ги връщат всички. уважаема госпожо председател грантовете подарените пари развращават и правителства и общества това беше между другото комунизмът взима от тези които работят и дава на тези които имат нужда и видяхме как свърши това. и за последно спекулацията с правото на върховенството на закона. върховенството на закона означава независимо свободно правосъдие без политическа намеса без политическа пропаганда без опит да бъдат променяни обществата без опит да бъдат променяни семейните отношения. това е върховенството на закона. уважаема госпожо фон дер лайен уважаеми господин мишел който не се учи от историята е осъден да я повтори. вие днес строите федеративна социалистическа европа която убива европейския съюз и общия пазар. благодаря ви. Госпожо председател, Европейският парламент не приема това споразумение, защото е в противоречие с член 3, който гласувахме тази сутрин. Ние сме в една историческа криза, а тук се дават лоши отговори. Например, съвместно задлъжняване на европейско ниво. Знаем пред какво ни изправи тази епидемия. Това е една траурна процесия и никой не би трябвало да превръща тази трагедия е, в възможност отново да се хранят някакви иллюзии. Защото какво ще кажат гражданите, когато разберат, че този план всъщност само служи на някакъв вид федерализъм, който се страхува да си каже името? Какво ще се случи? виждаме, че бъдещите поколения ще трябва да изплащат този дълг, дълг, който по ирония на съдбата е, се отпуска в името на тяхното бъдеще. Никога не е било толкова важна селско-стопанската политика. Виждаме, че там сумата е намалена с 40 милиарда. Искаме също така екологичен преход – но и там има намаления. Има намаления с 13 милиарда при научните програми. Това ли е истинското историческо споразумение? Мисля, че ние трябва да подготвим своето бъдеще, като ставаме по-силни, като можем да се справяме с конкуренцията, като развиваме индустрия, като в крайна сметка вземем решение за този въглероден данък. Какво правим с вътрешния пазар? Само това ще позволи отново възраждането на Европа. Благодаря. Благодаря за минута и половина колегата Белка. Шановни панство, пани Дами и господа, госпожо председател на комисията, господин председател на съвета. Днес се питаме как да се справиме с предизвикателствата, пред които сме изправени. Пандемията днес и предизвикателствата на утрешния ден. Да, разбира се, данъци, и такси, но има и други по-важни неща за нашия живот. Става дума за ценностите. В моята страна, Полша, правовата държава е въпрос на сблъсък. Правител, правителството казва, че няма никаква връзка или практически никаква между правовата държава и средствата и няма да има никаква, никакви последици. Тази връзка между, между двете трябва да бъде валидирана от Европейският съвет. И представете си, че понеже има е, необходимост от единодушие, Полща ще положи вето. Вето на това и това ще бъде, разбира се, победа, която ще е, бъде прокламирана в е, Полша. Госпожо председател, трябва да, да, да, дадем ясен отговор на нашите поляци и на всички европейци. Има ли истинско вързаност? Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Мишел, една Европа, която защитава, а коя, не която вреди, има нужда от Европа с амбициозен бюджет, който да отхваря на всички наши приоритети, външната политика, устойчивостта, климата, но за съжаление всички тези наши амбиции, амбициозният бюджет беше съкратен в интерес на националните интереси. Имаме нужда от една Европа, която да се основава на цифровизацията и иновацията. Европа, която да има истински е, глас на международната сцена бяха съкратени. Защо? Къде са амбициите ни? Къде сме смелостта за реформите? Къде е преломът за бъдещето? Искаме да гарантираме научно-развойна дейност, да гарантираме благоденствие и работни места. Дами и господа, трябва да преразгледаме това предложение. Очевидно е, че този бюджет не може да изпълни целите ни за Европа. Ето защо новите, е, новото равновесие между кредита и, безвъзмежните средства трябва да бъдат по-устойчиви. И към госпожа Хан трябва да кажа, че зелените бяха в е, коалицията, когато беше взето решенията за съкръщение. Така че имаме нужда от повече Европа, повече солидарност и това е начинът по който можем да излезем от тази историческа криза. Господин Риналди има думата за минути и половина. Е, Благодаря ви. През последните 20 години Италия е нетен платец в Европейския съюз, 160 милиарда евро – ние трябва просто да си направим сметката. Не е нужно да се политизира, но е необходимо наистина да се помогне на тези страни, които финансово не могат да се справят, може би чрез Европейския финансов механизъм. Що се отнася до този бюджет, Италия беше против някои от тези ужасни програми и ребати. Ние ще продължим да бъдем нетен платец. Като цената за това ще бъде да се пожертват стотици компании, да се пожертват хората в нашата страна, които работят толкова усилено. Казва се, че този пакет дава големи ползи на Италия, но всъщност ако погледнем какво се предлага, се, то ще видим, че се предлага нещо, което е в полза на данъчните обежища. Госпожо Фондерлайн, ако моята страна не си плати дълга, кой ще плати този дълг? Благодаря. Благодаря, господин Горб. Ja, also ich habe am Wochenende както и мнозина от вас, последих съвета през уикенда и бях потресен за пореден път и се убедих, че отделните национални държави по сами по себе си никога няма да са в състояние да се справят а, с глобализиране на света и националните държави никога няма да успеят сами да се да излязат от кризата. И компромисът, който беше постигнат от една страна е нещо положително, нещо от страна е отрицателно. Отрицателен е, защото той не е изготвен от европейските граждани и а, недопустимо е да се а, жертват именно програмите насочени към хората. Именно хората трябва да положат, а, но, да получат нужната подкрепа. И също така се питам дали правителствата, а, които се правят на, спечелищи, на печелившите и които аплодират резултатът, въпросът ми къде, бе, къде бяха те, когато трябваше да се подкрепят гражданите, а не да се спасяват банките, къде е мястото на социалната политика, как ще подкрепим семействата. Тук нищо не виждам в този план и трябва незабавно да покажем какво дължим на европейските граждани. А всички сме поели в една, в една посока, в която не искаме да поемем. Трябва сега значително да подобрим усилията си за инвестиции в социална Европа. Държа да подчертая това за всички. Благодаря ви. Господин председателят Мишел поиска поиска да вземе думата, защото трябва да ни напусне, което ще продължим с дебат. Коси Мишел, имате думата. Мерси, благодаря, господин председател, скъпи колеги. Благодаря ви за тези много интересни изказвания и за вашия принос. Искам да благодаря и на парламента за това, че е двигател, за това, че имаше визия през последните седмици, с последните месеци, която ни води напред. Благодаря за сътрудничеството. Първо, разбирам, всички сме съгласни, че трябва да действаме бързо и да действаме е, абсолютно безкомпромисно. Много бавно реагирахме на кризата. Колкото по-бавно реагираме, толкова повече по-тежки са последиците. Затова този път успяхме за няколко седмици да убедиме 27 ръководители, 27 страни да върват напред, е, към, е, да върват напред към един исторически проект за Европа с е, тази нова МФР, с този нов инструмент за възстановяване и устойчивост, за да можем да бъдем по-сплотени утре. Да, това не е нов дебат, това е стар политически дебат, който обаче този път бе пласнат напред с устрем. Надявам се, че ще продължиме с Европейския парламент, националните парламенти, съвета и Европейския съвет да вървиме напред, да, да се разбереме за данъците, свързани с въглеродното приспособяване по границата, цифровия данък да има демократичен дебат, защото 450 милиона европейски граждани трябва да участват в дебата. Това споразумение не е, е окон, окончател, нещо окончателно, то е отправна точка. Необходими са ни много енергия, много труд, много устременост, за да можем да превърнем тези цифри на хартия в действителност, в действителни успехи с помощта на парламента, защото не става дума само за цифри, за пари, става дума за истински ценности защото в крайна сметка ние имаме един европейски проект, Един е, уникален е, европейски проект. 450 милиона граждани са, убедени, са обединени от едни ценности. Необходимо е да има повече хуманност, повече солидарност. Разбрах, че ня, някои, спо, някои спо спомен, споменаха, че има прекалено, че има излишък, че има а, неразбирателство. Други популистите казаха, е, ние, ние искаме да насаждаме омраза. Не, това е тъжен ден за вас, а за нас е щастлив ден, ден за всички европейски ден на радост. Благодаря на господин, председ... господин председател, благодаря ви за това, че участвахте в това изклю... изваредно заседание. Давам думата на господин Ранджел за минута. Say... Благодаря. Нека кажа, че аз виждам нещата точно както председателя Мишел и приветствам съвета за това историческо споразумение. Но иронията е там, че когато ние стигнахме до едина европейска валута, решаваме да я разпределяме в национални е, разпределения и портфели, вместо да мислим за европейски програми. Това, разбира се, при условията на една изключително тежка здравна криза. Виждаме, че опасностите не са отминали. Последиците са много тежки и именно за това трябва да се каже, че наистина постигнатото споразумение е историческо по характер, но трябва да се запитаме как ще се изпълнява. Националните правителства не могат да търсят никакви извинения. Те трябва да направят всичко по силите си. По отношение на МФР ние сме разочаровани, защото програмата за здравеопазване не е убедителна, не, не се предвижда достатъчно за еразъм и научно-изследователските програми. Парламента трябва да направи всичко по силите си тези програми да получат повече. И още нещо. Стана дума за конференцията за бъдещето на Европа – но е, знаем, че нашият президент Коста, президента на Португалия, не защити някои от идеите за върховенството на закона в закона. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Европа е изправена пред е, огромни предизвикателства. Трябва заедно да преодолеем кризата и заедно да изготвим един модерен, дългосрочен бюджет, който да привилегирова работните места и климата. Имаме нужда и от план за възстановяване, за преодоляване на текущата криза. И разбира се, преди всичко имаме нужда от екологичния преход. Ето защо е добра новина, че след пет безкрайно дълги дни държавните правителствени, правителствени ръководители постигнаха споразумение както по плана за възстановяване, така и по многогодишната финансова рамка. Преговорите винаги значат отстъпки и постижения. Държавните ръководители показаха своята отговорност, сега ние трябва да направим същото. Нуждаем се от Европа, която да играе ролята, ролята на лидер в действията в областта на климата. Имаме нужда от адекватни работни места за европейците и от една Европа, която взема предвид положението с правовата държава във всички държави членки, не в 25, не в 26, а във всичките 27 държави членки на Европейския съюз трябва да се настоява за правовата държава. Само така ще изградим една стабилна и силна Европа за бъдещите поколения. Защо го правим? Аз го правя за децата си, децата на моите деца и за тяхното бъдеще. Благодаря ви. Думата има колегата Пишуаро за една минута. Благодаря, господин председател госпожо Фондерлен, скъпи колеги. Сега зна, знаеме какво искат европейските ръководители, но ние трябва да изразиме това, което искат европейските граждани. А, ние знаем, чу, чу, чухме какво ще стане. Ще, ще, ще бъдат съкратени програми като Erasmus и е, като Хоризонт Европа. Най, най, най-големите програми, които ще ни помогнат да обновим Европа. За, за това трябва е, да, да поемеме ангаж, ангажимента, инструмента за устойчивост и възстановяване да бъде наистина инструмента за новото поколение, за нашите е, деца. Ние ще Еми, ние можем, раз, разбира се, да постигнем това, обаче само ако не действаме вместо младите, а да чуеме техния глас и тяхното участие. Това ще бъде наистина за Next Generation. Господин Злотовски. Микрофона. Микрофон. Does it work now? Yes. <laughs> Szanowny Panie Przewodniczący, Rada Europejska... Господин председател, Европейският съвет постигна труден компромис по новия бюджет. Един бюджет, който ще е много важен за възстановяването след кризата. Ето защо искам да поздравя всички членове на съвета, като искам да поздравя специално и нашият министър-председател – Чухме различни мнения за заключенията на съвета. Някои ми се струват доста лицемерни и преувеличени. Например, говори се за механизма за върховенство на закона, но това е всъщност един инструмент извън договорите за намеса във вътрешните работи на държавите членки. Фактът е, че всички нови закони, прияти в Полша, отговарят на договорите. Те са напълно легитимни. В Польша със сигурност има върховенство на закона, но в тази зала има хора, които искат да използват инструмента върховенство на закона, за да упражняват натиск върху тези правителства, които не им харесват. Полша се съобразява с европейските договори. Това трябва да е единствения критерий в бъдеще. Надявам се Европейският парламент да не излезе с някакви необосновани искания. Европейците имат нужда повече от всякога от сътрудничество. Благодаря колегата Питърс. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, през последните дни постигнахме важна стъпка напред в ангажимента, както с, чрез плана за въздействие, така и чрез поразумението за МФР. По този начин отново ще може да инвестираме в бъдещето на европейската економика. Този план за възстановяване е безпредседентен с мащаба си. Този план Next Generation предвижда 390 милиарда евро под формата на безвъзмезни средства и 360 милиарда евро под формата на заеми. По този начин ще се избегнат отклоненията от целите и ще се възможност на държавите членки да финансират своето възстановяване. Фондът от 5 милиарда за подготовка за Брексит е важен за всички държави, в частност за Белгия. Но работата все още не е приключила. Новият план за МФР предвижда значително съкръщаване съкрещения за научно-развойната дейност, а в контекста на пандемията от коронавирус научно-развойната дейност трябва да са основните ни приоритети трябва да се увеличат и средствата за дейности в областта на климата, както и средствата за... Не съм съгласен с съкръщаване на предните средства за Еразъм Плюс и за Съюз за отбраната. Без един усилие в областта на отбраната няма как Европейския съюз да има външна стратегия има опасност зимата да бъдем изправени пред Брексит без постигнато споразумение за по-точно учение за Обединеното кралство и втора вълна на вируса, така че трябва да сме готови с споразумението. Господин Юнгериус. Благодаря, госпожо, господин председател. Моята страна не се държа много добре по време на по време на тези преговори. Така че като представител на страна, която се пише пестелива, не съм в много удобна позиция. Но в крайна сметка се постигна едно споразумение в името на Европ... европейците. И това споразумение е една добавена стойност на Европа за на, и за мястото и на международната сцена. Но а, има приоритети безработицата на младите, климата, справедливият преход, които са приоритети, а не са на първа линия не, не, не а, споменавам също така и почти несъществуващото взаимоотношение между правовата държава и парите, но сме на прав път. Благодаря. Добри ден. Та дохода с Европ... Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Споразумението на Европейския съвет ни вдъхва надежда, че можем да бъдем по-силни заедно – Европейските лидери изпълниха своята роля и те заслужават нашите похвали. Всички институции, разбира се, трябва също да изпълнят своята роля в подкрепа на обществеността. Аз съм член на Комисията по регионално развитие. Не искам да се намаляват средствата. Напротив, искам политиката на кохезия да бъде подсилена, защото тя създава нови работни места. Благодаря на комисаря Ферейра, защото тя отговаря за този ресор. Благодаря и за отличната работа, за заключенията. Европейските фондове, които се използват за борба с измененията на климата, освен това, трябва да бъдат отворени към всички нови технологии, включително и ядрената. Господин Реслер за минута и половина. Il mikrofono. Now it works, I hope. Поштовани председниче, колегице и... Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, Изправени сме пред безпредседентна здравна криза. за гърба ни е трагичната ни пролета и цел, е, цари пълна несигурност какво ще се случи до края на годината. В този контекст споразумението постигнато в съвета беше послание на сигурност, много важно за Европейската комисия. Някои региони, някои поколения са по-тежко засегнати от други. Ето защо беше много важно да се избегне допълнителното задълбочаване на тези социални и економически разлики. За моята страна и за по-голямата част от Европа тази конкретна Всеобхватна поява на солидарност е уникална възможност за економическо възстановяване и възможно най-бързо излизане от кризата, като едновременно с това се е, спазват принцип, основните ни приоритети, именно по-социална и екологична Европа. Едновременно с това е очевидно, че това е само началото. Европа на бъдещите поколения може да бъде постигната само чрез още по-големи инвестиции в добрите европейски програми, именно научно-развойната дейност, образованието, цифрова Европа и инвестиции във всичко насочено към бъдещето. Европейският парламент е единствената пряко избрана демократична институция на Европейския съюз. И като такава Европейският парламент може да допълни това предложение, като засили европейската перспектива и по този начин подобри предложението. Само по този начин можем да докажем, че Европа е готова да предприеме нужните исторически стъпки напред за всички поколения и за всички държави членки. Благодаря ви. Госпожо Фандерлайн, трябват повече пари за климата, за образованието, за здравеопазването, без обаче това да бъде на сметка на държавите. Е, таксата върху пластмасите 5 е милиарда, но това, тя ще намали. Тази, която данъка, който ще бъде най-важен и най-голям, ще е този за финансовите операции. Важно е да се говори за това, но е важно това наистина да бъде въведено. Според изчисленията, 50 милиарда могат всека година да бъдат е, внесени от тези, този данък. Това са 15 е, милиарда за погасяване на общия заем и 35 милиарда за всичко друго. Мисля, това е нашата позиция. Е, съвета каза, че е приоритет, Германия каза, че е приоритет. Много се радвам, аз съм докладчик за 2021 година. Но като гражданин като е, депутат не, не мога да се съгласа с бюджет, който да не не надстоява на тези приоритети. Госпожа Индел. Благодаря, господин председател. Преди да започне изказването си, нека кажа, Жалко е, че ръководителите на съвета и комисията имат навика да си тръгват преди да сме приключили дебата си. Аз мисля, че при такъв важен дебат всеки стои до края. И тъй, колеги, днес празнуваме един рожден ден, рождения ден на Европейската общност за въглища и стомана. Договора от Париж от 1951 година дава възможността за налагане на данъци и вземане на дългове. Правителствените лидери още по това време са имали визия и смелост. Днес не говорим само за парите, не говорим за цифрите, а за това как европейското общество да отговаря на предизвикателствата на бъдещето дали да имаме ребати или е, дали да имаме старата Европа от преди 89-та година, когато Берлинската стена я разделяше. Инвестирането в наука и изследвания, това е новата Европа. Уважаеми колеги, миналата година ние получихме своя мандат. Гражданите гласуваха с надежда за бъдещето. Нека да направим крачката напред. Благодаря. Благодаря. Господин Новаков, една минута и половина. Thank you very much, Mr. Speaker. Dear Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожо комисар, уважаеми господин представител на Европейския съвет. Тъй като никой не ви го каза, ще ви благодаря. Благодаря ви за всичко, което постигнахте вашето споразумение не е съвършено затова има европейски парламент който ще се опита да го направи такова. има неща които са трудни за обяснение като обещанието да преодолеем заедно ковид кризата и да намалеем парите например за reacteu като това да обещаем по чиста околна среда и да свием парите по фонда за справедлив преход който би трябвало да подпомогне минната индустрия в европа. това са неща срещу които ние ще се борим ще помогнем да увеличим парите за студентите по еразъм. Сигурен съм, че ще ни разберете. Накрая обаче си мисля, че а, това, с което сме се заели, има много по-голяма стойност, много по-важно е. Макар Европейския парламент да чакаше 600 дни почти за това споразумение, ние сме готови повече от всякога да го направим прекрасно. В а, края на всеки ден, когато целуваме децата си за лека нощ, ние им обещаваме по-добро утро. Сега е момента да си изпълним обещанието и с цялото ми уважение единствената политика която спаси животи по време на тази криза беше кохезионната. нито цент не бива да намаляваме от нея. трябва да я подкрепим трябва да подкрепим и фонда който ще преодолее ковид кризата. това очакват гражданите от нас. този парламент съществува заради тях а не обратното. благодаря ви. Благодаря, господин председател чрез, чрез фонда за възстановяване Европа взе е, юздите в свои ръце, за да построи бъдеще, общо бъдеще на Европа. Това е за бъдещето на Европа, за една по-конкурентоспособна економика, която да създаде качествени работни места, за една по-устойчива Европа, за един растеж, който е включващ за, е, за едно истинско сближаване. Няма да спасяваме никой тази, този път. Ще спасим цяла Европа чрез амби... колективна амбиция и чрез солидарност. Този парламент допринесе за това, както и много правителства, като испанското. Но смятаме, че общностният бюджет наистина е недопустим. Ние искаме да имаме средства, които да са на висотата на целите, които сме си поставили, които да бъдат в съзвучие с исканията и очакванията на нашите граждани. Госпожа Ферейра. Обригада, сеньор президент. Senhoras и e сеньор deputados, há sete meses acordávamos para uma nova realidade. Vimos com os nossos próprios olhos o efeito devastador. Благодаря ви. Е, виждаме какви са опустошителните последици от вируса. Същевременно той се разпространява толкова бързо по света. Една по една всички държави и членки бяха засегнати. Всички. Тук няма изключения. И във всички тях имаше починали. Но Знаем също така, че и месеци наред е, трябваше да затворим училищата, предприятията. Европа ще се справи с това предизвикателство. Необходимо е да е, затворим устата на популистите – Приветствам наистина решението да се мисли за един данък върху пластмасата за еднократна употреба. Това изглежда малка стъпка, но ще е голяма стъпка за бъдещите поколения. Разбира се, не всичко са само добри новини. Имаше намаления по Хоризонт 2020, по Еразъм, по Фонда за справедлив преход – също така и програмата за бъдещото поколение в Европейския съюз загуби някои от средствата си. Но много често бъдещето е бонището на настоящето. Благодаря колегата Борман. Уважаема господин председател, уважаеми председател на Европейската комисия, всички се питаме какво ще, как ще гледа бъдещето ни международно участие. В плана за възстановяване се предвижда нищо за външната ни дейност, а в МФР е съкръщава средствата за политиката за развитие. Солидарността е наш дълг, особено в този момент, в който партньорите ни имат нужда повече от всякога от тази солидарност. И в това отношение продължението трябва да бъде подобрено. Ние като социал-демократи работим за по-добро изграждане на новите е, програми. Работим за по-добри програми за бъдещето на Европа. Затова настояваме както в Германия, така и в Европа. Едно обаче си остава вярно. Правата на гражданите в а, в Варшава не са за продан. Нито днес, нито утре, нито в момента, в който Европейския парламент ще гласува за по продължението за младещата финансова рамка. Благодаря ви, благодаря. Удо думата има колегата Карас за минути и половина. Уважаеми господин председател, дами и господа, Компромисът, който беше постигнат с закъснение в съвета е началото на преговорите с Европейски парламент и тези преговори е, са нужни, защото сме изправени пред повторна национализация, бягство от отговорността и а, на, отново нова победа за националните интереси чрез принципа на гласуване с единодушие в съвета. Европейският съюз не е банкомат. Ние сме съюз на правата и на ценностите. Искаме да засилим европейската демокрация, искаме да изготвим един съюз насочен към бъдещето. И освен това, сме, носим отговорност за бъдещето на нашите съграждани, а не на националните ни партийни програми и на националният а, патриотизъм и национализмът, от който се ръководят държавните родителни ръководители. И трябва да ви кажа, че а, изказването на господин Мишел днес беше по-различно от а, начинът по който съобщи резултатите от историческият а, съвет. Да, резултатите бяха исторически, но те в голяма степен се дължаха на национален популизъм, а не на истински европейски амбиции. И много ясно държа да подчертая, че ние в Европейският парламент отказваме да вземем решение, което да не е в интерес на нашите граждани. Отказваме да отпускаме средства там, където не се спазва правовата държава. Отказваме да се съкръщават приоритетните за нас програми научна дейност и развитие, образование, климата. Въвеждането на механизма за правната държава и обвързване на средствата с възстановяването с единствения път напред. Трябва да се сложи край на гласуването души в съвета, за да се постигне засили европейската демокрация. Благодаря ви, колегата има Марк Ангел за една минута. Uh, Благодаря, господин председател. Постигането на споразумение и общо решение е добро е, исторически момент, но само що се отнася до честа е, фонд за възстановяване Next Generation. Това е наистина солидарност и най-добрият отговор на пандемията. А, но колкото до МФР, която трябва да превърне Европа в по-силна, по-конкурентоспособна, по-зелена, това са лоши новини за бъдещите поколения и хич не е историческо. Ние не можем да приемем урязването, средствата за програмите, необвързването с правовата държава Спомня, спомнете си, в нашата резолюция се говореше за човешки права и правова държава. А, Европа не е само да, имам, давам и взимам. Днес е, Европейският парламент и неговите представители като пряко е, избрани ще из, из, гласуваме за резолюцията за Next Generation, но не и за МФР, защото не е достатъчно. Не е достатъчно ни като, като средства, нито като правова държава. Ев, Европа заслужава повече. Мария Спирак, минута и половина. Благодаря ви. Благодаря, тъй като наистина европейските лидери взеха историческо решение. Те се съгласиха, че заедно ще участват в отпускането на дълг, за да се помогне на европейските економики. И това наистина е историческо решение, исторически компромис, но мисля, че ние в парламента няма как да приемем отделянето на плащанията на европейски фондове от върховенството на закона. Също така не можем да приемем намаленията по фонда за справедлив преход. Сега в Средиземноморието има напрежение. Турция заплашва суверенитета на Гърция. Турция, освен това, иска да извършва сондажи в гръцкия континентален шелф. Да не говорим за това, че Турция нарушава оръжейното ембарго в Либия, че иска да превърне света София в Джамия. Необходимо е да има санкции срещу Турция. Това е единственият начин да изпратим ясно послание, че не се поддаваме на заплахи. Европейският съюз трябва да бъде на висота защото в противен случай няма да има единство между нас. Благодаря и накрая госпожа Той. Този съвет наистина ще се запише в европейската история, тъй като той пое правилната посока за бъдещето на Европа. Солидарност, единство и отговорност за всички, всички заедно. Разбира се, е, економическата криза е едно, но има и, има и здравна, здравни аспекти. И може би най-после бе разбрано, че Европа има и социално лице. И че ако една страна пропадне, всички пропаднат. Е, популистите нямат нито един аргумент повече за борбата им срещу Европа. Така че резултата е добър. Но мога да ви кажа, че и, разочарова... и разочарованието ни е също много силно, що се отнася до МФР. Жалко е за... За... заради общите усилия. Не може да се урязва културата или образованието е, обръщам се към господин Мишел. Ние не можем да го е, да забравяме това. Нека не сбръваме, че слушахме е, лекарите, изследователите, за да разбереме как ще оживеем и утре живота ни за, зависи от научните изследвания, от медикаментите, от е, резултатите. Им става дума за научни работници, за преподаватели, за лекари, хора, които са зле платени и продължават обаче да си вършат работата. Така че не можем да се се съгласим с това, господин председател. Е, вие сте работили много, но надявам, надявам се, че наистина ще е, вземете мерки. Госп... Комисар Хан има думата от името на комисията. Чекайте, президент. Уважаеми господин председател, уважаем е, представител на съвета, дами и господа, най-напред бих искал най-сречно да ви благодаря за организирането на това извънредно пленарно заседание. Някой от вас трябваше да прекъснат дори заслужената си вакансия. Това обаче показва колко е важно да действаме възможно най-бързо. Доста време е от нея на съвета да взема ясна позиция за започване на преговорите по МФР. Сега вече има ясна основа за по-нататъчните преговори. Споделям част от които бяха отправени, особено по отношение на МФР. Действително има какво да се подобри и се надявам това да се случи по време на по-нататъчните преговори, особено от, няко, за някои отрасли, които няма да бъдат компенсирани от Next Generation EU, като например външната политика. Много често тук в Европейския парламент сме обсъждали колко е важно да действаме активно в съседните страни, включително и в Африка. Много е важно също така и от гледна точка на управлението на миграцията. Сега обаче въпросът е да гарантираме, че разполагаме с възможност да помогнем за осигуряването на нужните лекарствени средства и евентуалното вакцина в всички части на света. И ми се струва, че тук има действително възможност да се подобри предложението от самото начало се обсъждаше темата за правовата държава. Госпожа Пири, ако не се лъжа, спомена, че има различни тълкувания за това какво беше договорено. Очевидно всеки се прибира след съвета вкъщи и казва това, което му изнася, но е важно какво е записано на хартия и възоснова на какво ще се работи тук нататък. И от тази гледна точка става дума за политическо изявление, да, но от друга страна се, се предвижда отразяването на това политическо решение в законодателно предложение и именно за това е важно да се проведе нужната политическа дискусия и да се вземат нужните решения. По въпроса за собствените ресурси, както винаги бих искал да ви благодаря за постоянната подкрепа. И е, пътят напред вече е, е начертан. За сега обаче са очертани в най-общите штрихи на плана и трябва да видим как средствата, които сега ще се заемат на капиталите пазари, ще могат да бъдат възстановени. Ето защо още от сега в Европейската комисия ще започнем изготвянето на подробен план за това какви нови средства могат да се предвидят. Заключенията на съвета дават първа идея за това. Парламент също е направил своята при принос и от тази гледна точка трябва да се направи много стабилна оценка на въздействието. Някои собствени ресурси могат по-бързо да бъдат изготвени и приложени за други. Имаме нужда от повече време, просто защото са по-сложни, като например корек... механизмата за корекцията за въглерода на границите. Това е много важно предложение, но от правна гледна точка никак няма да е лесно, така че ще ни трябва повече време, за да го изготвим. Но мога да ви уверя, че Европейската комисия ще прояви нужната решимост да излезе с предложение. Още веднъж много ви благодаря. Мисля, че, мисля, че всичко, това, което се случи през последните няколко дни с пълно право, беше окачествено от редица от вас като историческо решение. Разбира се, има и известни недостатъци, свързани с това решение, но както вече беше показано, вече от повече от 10 години Европейският съюз действа по, по по-различен начин излизане от кризата с еврото и финансовата криза. Сега избрахме нов подход. И последно, разбирам, напълно лесно се разбиране е нуждата и правото на Европейския парламент да вземе по-активно участие в вземането на решение и изготвянето на плана за разходване на средствата от европейския бюджет за бидните, за бидните 7 години. Моля ви обаче дискусията да бъде проведена възможно най-бързо и решението да бъде зато възможно най-бързо, защото времето е от значение и не бива да забравяме, че след като вие ратифицирате предложението които трябва да го ратифицират и 27-те национални парламента, т.е. всяка една от държавите членки. И това е един процес, който обикновенно е, отнема няколко месеца, а ние бихме искали в е, идеалния случай да приключим с целият процес до края на годината, за да може още от началото на 2021 година да подпишем помогнем с конкретни средства европейските граждани и европейските е, предприятия, не едва в края на годината. И тук мисля, че имаме нужда от европейска солидарност. Още веднъж много ви благодаря. Благодаря ви, господин комисар. С това приключи е, днешният дебат на извънредното и пленарно заседание. Следващото пленарно заседание ще се проведе през месец септември. Всички си даваме сметка, че преживяхме много специален момент в нашията е, е, момент като парламентаристи и в историята на нашия парламент, така че държа да благодаря на всички е, политически групи, на служителите на Европейския парламент, включително и на праводачите. Последните няколко месеца бяха много трудни и ние направихме всичко възможно на Европейския парламент да продължи да функционира. И чрез функционирането на Европейският парламент гарантирахме и функционирането на Европейския съюз. Това е забележително постижение и държа да благодаря на всички ви за саможертвите и проявеното търпение. Всички искахме да направим повече, но направихме това, което можахме с средствата на наше разположение. Но все пак работата ни продължава парламента и неговата дейност ще продължи. Ще се радвам да ви видя отново в Страсбург. Благодаря ви.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

free coke. dag Peter.